Uh, to... Добър ден, дами и господа. Добре дошли на днешното заседание, на което ще разгледаме доста важни теми. Искам да приветствам представителите на комисията, които ще говорят по първа точка, свързана с възлагането на, възлагането на договорите за концесия. Няколко съобщения най-напред. Това заседание се предава на живо по интернет, така че приветствам всички наши зрители и слушатели по интернет. Надяваме се, че ще има високо качество на излъчването. Ако имате някакви забележки, моля да ни изпратите по имейл вашите бележки. Преди да преминем по-нататък, позволете ми да направя няколко съобщения. Ние проведохме както знаете, на 23 януари и аз имах привилегията да бъда преизбран за ваш председател. На 24 януари проведохме много конструктивна среща с координаторите, за да говорим по бъдещата ни програма за работа през следващите две години и половина. Знаете, че имаме доста наситена законодателна програма. Господин Жован знае това, защото той е един от докладчиците по една от тези толкова важни теми. Освен това, работим по харта за качеството за организиране на заседания за подобряване на тяхното качество. Ще го намерите в интернет. Подготвяме също и други документи, свързани с бъдещата ни работа, които са на разположение по интернет. Джино Таматера е нов заместник-председател. Той не присъства на учредителното заседание, но днес е тук. Искате ли да кажете няколко думи като представене? Благодаря, господин председател. Дами и господа, искам да ви благодаря най-напред, най-сърдечно за доверието, което ми оказахте, като ме назначихте за заместника председател на заседанието, проведено на 23 януари. За съжаление, аз не можах да присъствам на това заседание, защото имах здравословни проблеми. Въпреки това искам да ви благодаря най-сърдечно и да ви кажа, че за мен е чест да поема този пост. Ще посветя цялата ми енергия на работата ми отново искам да се извиня за това, че по изваредни обстоятелства не можах да присъствам на учредителното заседание. Благодаря, казва председателя. Очакваме да работим заедно с вас. Заместни председателите на комисията имат да играят важна роля. Искаме да ви благодарим, да благодарим на Лара Коми, която беше заместник председател през първата половина на мандата и работи по важна тема, свързана с стандартизацията. Още няколко важни съобщения. Първо, бих искал да получа вашето съгласие да включим една точка в дневния ред за евентуални предсрочни преговори с съвета. Практиката, която следва нашата комисия и която е формализирана при промяната на правилника, означава, че преди да възложим на нашите преговарящи, на координаторите да участват в преговорите, комисията трябва да приеме какъв е мандата им и какъв да бъде състава на екипа за преговори. Имаме важни досията на господин Ван де Камп а, за четири колесните превозни средства. Също имаме и друго важно досие, свързано а, с а, тракторите. Дискусиите са напреднали, за да се помисли за преминаване към преговори има писмена процедура сред координаторите. Само една резерва беше изразена от политическа група, иначе няма възражения. Сега, съгласно новите правила, трябва да гласуваме тези мандати. Те трябва да бъдат прияти с повече от 50% от гласовете. И така, ако нямате възражения, ако няма възражение на координаторите, предлагам този въпрос да се включи в дневния ред, да изслушаме двамата докладчици, за да им дадем възможност да кажат каквото смятат за нужно, преди да утвърдим мандатите им. И на последно място искам също да ви дам предварителна информация, че бюрото на парламента се обърна към всички парламентарни комисии да направят преглед на своите календари, тъй като е, целта е да се намалят разходите за устен превод, като има блокове заседания понеделник, вторник или сряда и четвъртък. За сега а, имахме такива заседания от понеделник до, до сряда. Работи се по предложения за календара и ще го обсъдим скоро време с координаторите. Аз изразих безпокойството, че като се има предвид многото работа, която ни предстои, сегашният промяна означава намаление с 4 пълнодневни заседания за година, и ще се опитаме да компенсираме на това по някакъв начин. Ще видим какви предложения ще постъпят, когато стигнем до този въпрос. Исках обаче да знаете това предварително. Координаторите също да са наясно с а, този въпрос. И предвид на факта, че ни предстоят важни предложения, които са част от акта за единния пазар, когато Европейският а, съвет а, под председателството на Ван Румпой заяви в пленарна зала миналата седмица, че от нас се иска а, да ускорим а, утвърждаването им. Затова е малко изненадващо, че от нас се очаква а, за по-малко време да постигнем по-бързи резултати. Считам, че дневният ред е прият. Разполагате също с протоколи от заседания. Ще считаме, че те също са утвърдени, ако преди края на днешното заседание не постъпят никакви възражения. И сега, нека да преминем към един от ключовите въпроси, свързани с вътрешния пазар. Това е третата директива, свързана с обществените поръчки. Това е нова директива за възлагане на договори за концесия. Филип Жова е докладчик от името на нашата комисия. Искам също да приканя и докладчиците в сянка да вземат участие, след като изслушаме представенето първо най-напред от представителя на комисията, госпожа Йоанна Шиковска, която работи много енергично по този въпрос. Тя ще направи презентация по въпроса, след което ще проведем разисквания с участието на докладчика и докладчиците в сянка. Това е нашия план. Не знае дали господин Жован иска да каже нещо предварително или да дам направо думата на представителя на комисия. Имаме също и представител на съвета. Нека да преминем направо към презентацията. Госпожа Жиковска има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че дадохте възможност на комисията да представи а, това досие. Искам най-напред да кажа защо се предлага текст за възлагането на договори за концесия. Да ви представя накратко структурата на предложението. Най-напред искам да подчертая, че основната свързано с правилата за концесии, са същите, като тези, които се отнасят за обществените поръчки. Целта е да се гарантира прозрачност и конкурентност за постигане най-добрите резултати. Защото концесиите също са в сферата на обществените доставки. Когато говорим за реформата в обществените доставки, искаме да имаме по-ефикасни правила. Когато говорим за концесиите, целта ни е да се установят основни правила, да гарантираме, че резултатите от конкуренцията при провеждането на търговете ще съответства на процедурата, която се прилага и при обществените поръчки. Виждаме какво е положението по отношение на вторичното законодателство за обществените поръчки. На този слайд нещата са ясни. Ако обществените поръчки се свеждат до това как да се обнародват, да се възлагат или обжалват договори, ние можем да поставим същите въпроси и по отношение на договорите за предоставяне на услуги, за строителство, отчасти, за концесиите за строителна работа и е, няма никакъв отговор за концесиите за услуги. За сега няма вторично законодателство по въпроса, имаме само разпоредби в договора за това, защо ни е необходимо такова вторично законодателство. Първо, за да се гарантира ефикасно изразходване на обществените средства. Това са средства и от Европейския съюз, искам да подчертая този факт. Тези правила ще подобрят достъпа до пазара за концесии и защото ние сме убедени, че подобни правила ще улеснят създаването на публично-частни партньорства, което означава мобилизиране на частен капитал, което от своя страна ще доведе до подобряване на инвестициите и до повече иновации. Освен това, трябва да се отговори на въпроса за какво не се отнася това предложение. Изключително важно е да се отговори на този въпрос и за да знаем защо е оправдано това действие. Не става дума тук за приватизация на услугите, това често погрешно се е погрешно сващане. Не става дума също за принудително външно възлагане на задачи. Не става дума за определенето на стандарти за качество за предоставянето на услуги. Тоест, не става дума за качество за услугите. Същото се отнася и за условията за достъп до стопанска дейност. Тези правила се прилагат и за концесиите за услуги в бъдеще, не на сегашния етап. Преди да направим предложението, ние извършихме редица проучвания, подготвителна работа беше осъществена и е, това беше задълбочена работа от, раба, от страна на комисията. Ние подготвихме а, три много задълбочени проучвания. Те бяха обсъдени чрез обществени консултации. Проведохме повече от 60 различни заседания с интересовани страни от всички държави членки. Тези срещи продължават. Тоест анализа е много задълбочен за правното положение, за действителното положение по въпроса. Това са някои от констатациите. 41 от отговорилите казват, че има проблеми с достъпа. 37% считат, че договорите се възлагат без прозрачност. 44% считат, че има случаи на преки възлагания. 32% считат, че има пречки при трансграничното възлагане на договори. Някои 61% считат, че трябва да се подобри прозрачността. Какво показва доклада за оценката на въздействието? Тук бихме искали да подчертаем, че оценката на въздействието беше особено трудна по една особена причина. Поради липсата на прозрачност, която вече споменах, липсват почти системни данни или съвкупни данни за състоянието на пазара. Това е една от причините, поради която оценката на въздействието е толкова важно и затова проведохме задълбочени консултации, за да можем да преодолеем липсата на прозрачност, тъй като не е възможно иначе да се предоставят точни и ясни данни за пазара на концесии. Има липса на правна яснота, свързана с дефинициите, с процедурите за възлагане, има а, пречки пред навлизането. Това се дължи не само на липсата на правила и на прозрачност. Няма също правила как да се определят на възлагането на поръчки, защото практиките в обществените органи са много различни. Някои противоречат а, на договори. Те са свързани с прякото възлагане на договори. Що се отнася до всички договори, участвениците в търга трябва да имат достъп до правна защита, така както е предвидено в директивата за правна защита. Важно е също да направим и една забележка, свързана с констатациите от това проучване и проучването, извършено от политическият отдел на тази институция през 2010 година и отдела за научна дейност. Констатацията беше, че липсата на правила вожи до разнообразие на национално законодателство, има проблеми с разграничаването между концесии и договори за обществени поръчки. Това проучване беше осъществено една година преди приключване на доклада на Европейската комисия. Радваме се, че резултатите в голяма степен съвпадат. Какви са вариантите, които разгледахме? Ние разгледахме три възможности – основни правила, подробни правила или смесени правила – Основни правила означава правила, които се прилагат по отношение на концесиите за строителна е, дейност е, относно деталните правила. Те са свързани с е, договори за обществени поръчки. Правилата, така както се предлага днес, са твърде подробни, но нивото на подробност не е същото, както при реформата на договорите за обществени поръчки. И а, смесените а, правила, тези, които се прилагат по отношение на концесиите и обществените поръчки, виждаме тук, че има а, изисквания за прозрачност, за процедурни гаранции, за коригирани критерии за възлагане и сътрудничество между обществения и частния сектор, някои а, модиф... промени, да се включат а, а, правила, свързани с публично-частните партньорства и, и измененията бяха включени по искане от, на пазара. Затова ние считаме, че тези, които ще се възползват най-голяма степен, са възлагащите органи и възложителите, 82% от участниците в проучването отговарят по този начин, ще се възползват и потребителите поради по-доброто качество. Бизнеса също ще се възползва, защото достъпа до пазара, информацията за договори за концесия ще бъдат улеснени според 83% от участниците в проучването. Сега няколко думи за структурата на предложението. Какъв е подходът, който следвахме? Ние считахме, че най-лесно би било да имаме една, един общ набор от правила за концесиите. Например, в класическите сектори, сектора на комуналните услуги, считаме, че е по-добре за потребителите, както и за договарящите, за възлагащите органи да има общи правила. Затова решихме тези правила да бъдат включени в общ текст. Но тук не става дума само за сливане на два отделни текста, а също и за примахване на редица правила, които правят разграничение между различните сектори, за да бъдат тези правила упростени и по-лесни за използване. От друга страна, ние следвахме от първия до последния член практиката на съда. Ние разгледаме дефинициите, изискванията за прозрачност, процедурните гаранции, правната защита. Всичко това отчита а, съдебната практика. Ние избрахме някои от вариантите, защото съда не винаги е бил последователен при а, своите решения, свързани с концесиите. И накрая за гъвкавостта. Гъвкавостта означава повече възможности за маневриране. Това е, се иска от концесионерите, както и от ползвателите. Какво обхваща този инструмент? Първо, обхваща около договори, които са над 5 милиона на стойност в различни сектори. Ние предложихме този прак от 5 милиона, както за строителството, така и за услугите, за класическите а, концесии, както и тези свързани с комунални услуги. Ние изключваме публично-частните партньорства, изключваме също сектори, които вече са а, уредени с, с отделни правила, например транспорта. Имаме специален режим за социалните услуги поради тяхната специфика. Имаме изискване за прозрачност, както и, и в а, други случаи. И сега съвсем накратко ние извършваме а, промяна в дефиницията, защото сега тя е малко неясна. Според съда трябва да се отчита елемента на риск. Сегашната дефиниция не отчита този риск. Ние поясняваме какви рискове се имат предвид. Важно друго пояснение е да се изясни, че разрешителните и лицензите не са обхванати от тази директива. Тоест, ние не говорим за едностранни актове. Документът това отношение е пределно ясен. На следващо място ние решихме да има експост и екст-анте обнародване а, на покани за участие в конкурси за възлагане на концесии. Също определихме какъв да бъде срока за концесиите. Предлагаме горна граница. Има разлика обаче между секторите, затова е трудно да се определи една продължителност за всички. Трябва да се отчита инвестициите. Ние също се вслучихме в исканията на участниците на пазара, затова решихме, че трябва да има правила за промените в договорите, защото това са договори за дълъг срок на действие. Освен това, ние нямаме процедури, това е много важно, тук в тази директива за концесиите не се включват никакви процедури, само процедурни гаранции, които трябва да се следват от договарящите органи, за да могат да отговорят на заложеното в договорите. Имаме също стандарти и други критерии. Имаме кличен, критерии за изключване на кандидати, които са облегчени. Също разширяваме действието на директивата за правната защита с включването на концесиите за услуги, както и тези в комуналния сектор. Според нуждата от гъвкавост на договорите за концесии, ние разгледаме критериите за възлагане, ние не се спираме само на економически най-изгодната оферта, ние отчетаме и други критерии това е нещо ново, предлага по-голяма гъвкавост в процедурата по възлагане на договори за концесии. Какво означава да имаме по-гъвкав подход? Няма задължителни процедури, няма правила свързани с договорите, които се възлагат от концесионерите, няма квоти за подизпълнители, трябва да се подчертая отново правилата, които се отнасят до обществените поръчки. И на последно място, гъвкавостта се отнася до критериите за подбор, изключване и възлагане. Има електронно възлагане, което е, е променено на 5 години вместо 2 години. Също има по-облечени правила, свързани с конфликта на интереси. Предложението в заключение разглежда проблеми свързани с недостатъчния достъп до пазара, недостатъчната правна яснота, това беше подчертано и на Европейския съвет миналата седмица. Достъпа до пазара е един от трите елементи, които насърчават растежа. Отнася се също само тогава, когато обществените органи решат да възложат свои задачи на трети страни. Т.е. те имат избор какво точно трябва да направят тези органи. Те трябва да публикуват покана, да следват процедурните гаранции, а не строги процедури. И в заключение, ние поставяме всички участници на равна нога, защото с 27 различни норми, които съществуват сега, това е невъзможно. Ние считаме също, че тази директива може да гарантира по-добра прозрачност и отчетност на използването на обществените средства. Първото представене в съвета беше на 17 януари. То беше приветствено. Няколко от държавите членки се обявиха твърдо за предложението и някои други се противопоставиха твърдо на текста. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз за това много ясно предложение. Всички разполагаме с копие от презентацията и слайдовете. Ще бъдат качени на вебсайта. Сега ще дам думата за изказване най-напред на докладчика господин Жован, след това господин Панцери, госпожа Рюле, господин Де Йонг не е тук. Аз съм съдокладчик сянка на господин Козюшник, господин Шваб, господин Тарабела е докладчик за съпътстващата директива за обществени поръчки. Госпожа Гепхарт изяви желание да се изкаже. Имаме половин час, така че би трябвало да можем да разгледаме много въпроси. Господин Жован, първата ви реакция и първите коментари. Благодаря. Благодаря, госпожо, за изложението. Как да започна? Всъщност, по причини, по които още не мога да си обясня, надявам се да бъдат изяснени по време на дебата, става дума за текст, който е предмет на много притеснение от всички страни. Някои твърдят, че не го искат въобще, други казват, че текстът е абсолютно задължителен за доброто функциониране на вътрешния пазар, други изразяват притеснение по причини, които не са в текста. И така, господин председател, предстои ни една съвместна възпитателна работа за да разгледаме следните въпроси. Първи въпрос е полезен ли е този текст? Мога да ви отговоря, като кажа, че мисля, че текстът е полезен. Тъй като ако смятаме, че имаме нужда от общи правила за общия пазар, ни трябват общи правила за концесиите. Това е логично. Също е логично, всички сме съгласни и с това, че е абсолютно задължително в Европейския съюз да има едини правила за вътрешния пазар, но не и за концесиите. Какво е концесията? Тя е една особена форма на публично-частно партньорство. Става дума за правен инструмент да се делегира обществена услуга за определен период от време и да се направи така, че общественият орган да извлича полза. Каква е тази полза? Изгражда се инфраструктура без участието или с частично участие на общественият орган и е, публично-частното партньорство е, е, е това, което поема риска. И така, това разграничение между обществените поръчки, концесиите е много важно. Заедно с това мисля, че на мен ми се струва, че твърде е многото разграничение ни е, забравяме, че, ни, че имаме нужда от общи правила и за единния пазар и оттам и за концесиите. По-нататък економическата ситуация в Европейския съюз е ясна и местните органи не винаги могат да изградят определени инфраструктури. Ето тук взаимодействието между, обществените и, между публичните и частни органи е интересно. Ако вие сте кмет, на определен град, имате желание да изградите някакво много скъпо струващо съоръжение, като паркинг и финансовите възможности на вашата община не го позволяват, можем да прилагаме тези правни възможности, а именно да поканим частен орган да изгради съоръжението, да поеме рисковете и да ги финансира. Така че всички тези правни инструменти са необходими. Защо ни трябва общ правен инструмент за Европейския съюз? Ние сме избрани за да помагаме за управлението на Европа. Европа може да бъде управлявана с общи инструменти. Икономическите субекти по този начин ще получат правна сигурност и няма да се налага да се приспособяват към различни правила в Франция, Италия, Германия и, и така нататък. И така, по този начин се създава правна сигурност. Правото е толкова фрагментирано, че законодателството се създава чрез съдебната практика. Разбирам, че говоря нещо, което е нонсенс за, юристи, за юристите, но правилата се изграждат възоснова на практиката. Логично ли е това или не е логично? Трябва да консолидираме правилата. Всеки път, когато искате като местен орган или частен орган да предприемете нещо, трябва да сте сигурни, че над главата ви не виси да мокле в меч под формата на правна несигурност. Сега текста може да изглежда малко сложен. Няма да Нека да разгледаме текста, може малко по-конкретно. Член 26 говори за правилата за възлагане на договор, съобщение за участие и така нататък. Сигурно е възможно всичко това да се упрости. Но заедно с това да не забравяме, че най-лошото е да нямаме нищо. И от една страна да има страни, които продължават да възлагат договори за много важни дейности въз основа на е, свои правила и от друга страна е, тези, които възлагат възоснова на изключително детайлни правила. Ние не сме тук, за да гласуваме поредната директива, именно да, а за да изградим нов свят, който се характеризира с правна стабилност и сигурност. Ето това е областта, в която трябва да постигнем напредък. Всъщност, възниква въпроса, необходимо ли е да предприеме законодателен инструмент? Да, необходимо е по конкретните въпроси, господин председател. Има много въпроси по текста на комисията и аз смятам, че, трябва, че ще представя един документ, който съдържа всичките ми въпроси. По календара. Темата е и графика. Темата е много сложна. Нека да имаме позволете ми да подчерта изключителното значение на тази тема. Хубаво е да имаме малко повече време, господин председател, и понякога прибързването не е най-добрият начин за да изградим добър текст. Вие говорихте за необходимостта да работим експедитивно, но по текст, по който няма консенсус още, още преди да започне работата, нека да имаме малко повече време. И заедно с това хубаво е да имаме и съответен календари за обществените поръчки. По отношение на дефинициите за концесиите. Концесиите са, се характеризират а, с елемента риск. Онзи, който влага парите, поема риска. И нивото на риска е основен въпрос. Ако поеме ако поеме твърде голям риск, това е концесия. Ако не поеме никакъв риск, не е концесия. Така че въпросът за риска е много важен. Това е юридически елемент, който води до много променлива практика. Как да дефинираме е, е, задължителният, е, важният елемент? Трябва ли да изключим някои дейности? по исторически причини, тарифите регулирани от националните органи, да, смятам, че трябва. Въпросът за свързаните предприятия има предприятия, които са твърде тясно свързани с обществените органи. Трябва ли адаптирани органи? 80-82% от дейностите свързани с, обще... с обществените органи, е елемент, на който трябва да обърнем внимание. Продълсрока на концесията, когато бъдат направени инвестициите, когато се правят допълнителни инвестиции, а, как изчисляваме срока на концесията. Мисля, че това трябва да се прецизира. Що се отнася до процедурата за преговорите, те трябва да бъдат прозрачни, да не допускат това, което продължава да се допуска, а, именно процедура а, между основана на, на, само на преговори, Господин председател, аз мисля, че говорих твърде дълго, но темата е важна и още един път искам да поставя акцент върху необходимостта от това да разполагаме с повече време. Председателят, да, разбирам. Това ще бъде ново предложение. Докато директивата за обществените поръчки е, е преразгледан вариант на предишната директива. Нека сега да дадем възможност за първоначални реакции, кратки въпроси от докладчите в сянка, тъй като сме предвидели само до 4 часа за тази точка. Господин Панцери е първият. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Да, нямаме много време за тази точка и за това ще направя само няколко много кратки коментара. Най-напред И един риторичен въпрос към на господин Жювен. Вие казахте, има ли нужда от законодателство за концесиите? Мисля, че той ни представи редица доводи в полза на необходимостта от законодателен акт. Мисля, че това, което той каза, е много разумно. Има много елементи в тази директива, които трябва да бъдат анализирани добре. Първо, необходимостта от координация между директивата за концесии, директивата за обществените поръчки. Има още нещо, което не получава достатъчно внимание и това са социалните клаузи. А те са изключително важни. Много е хубаво да кажем, че имаме нужда от повече регулиране, по повече конкурентоспособност, условия на равнопоставеност но дали директивата ще подобри качеството на услугата? Ще подобри ли дейностите по а, управление на отпадъците и водоснабдяването? Там, където се говори за качеството на дейността, за информацията, за колективните споразумения и участието на работещите в процеса, самият комисар Бърние каза, че и тези измерения трябва да бъдат отчетени по отношение на дефиницията на риска. Когато говорим за разграничение между концесии и обикновени договори за обществени поръчки, едно е да кажем значителен риск, но има разлика между различните видове риск. Това, което е представено тук е малко повърхностно. Очевидно няма да бъде лесно. Тъй като ще между различните видове риска има разлика. Освен това, трябва да се дадем въпроса кои услуги ще бъдат а, включени в а, обхвата. И това е много важно, когато се определят процедурите за възлагане. Мисля, че трябва да предоставим а, известна възможност за маневриране на държавите членки. Не трябва да определяме списък а, с а, строго определени и негъвкави правила. Определено има нужда от прозрачност при възлагането на договори, за да могат гражданите да оценят крайния резултат. И накрая срока на концесията. Той се определя по доста общ начин, което е положителен елемент. Само, че не бива да се допуска това да води до дискриминация Искам да попитам комисията да, дали е направила необходимото да се включи оценката на въздействието. И в заключение въпросът е много важен, ще отнеме време и се надявам, че ние ще получим малко повече време. Благодаря господин Пансери. Освен господин Мандърс, има ли тук някой друг от либералите? Благодаря, господин председател. Искам да се спра на казаното от господин Жован и да попитам за какво всъщност не е необходима директива за концесиите. Искам да посоча решенията от два доклада в тази комисия, в които се посочва, че всъщност е, предпоставката тук е, комисията трябва да докаже, че пазарът не функционира добре, има изкривяване на пазарните правила, за да има такава директива. Има и някои изследвания, които са изготвени въз основа на анкета, обаче дати, факти и материали ми липсват, за да мога да проверя и да дам оценка дали в тази сфера има наистина е, неправилно функциониране на пазара. Наистина комисията не е представила тук достатъчно основания. Другото, което ми липсва в оценката на въздействието е 40 години опит с обществените поръчки. Ние наистина разполагаме с такъв опит и в Impact Study ние ясно посочваме къде са проблемите, правна сигурност и така нататък. Това обаче изобщо липсва в проучването за въздействието във връзка с с концесиите и ние би трябвало да се постараем да установим как е, тук може да създаде правна несигурност е, и още нещо искам да спомена. Ние много често или по-скоро е, тези, които експлуатират пристанища, много често се обръщат към мен и казват, че има неясноти с отдаване под найем, отдаване под аренда. Това не е достатъчно добре дефинирано. Това е едното, което ми създава проблеми, че ние всъщност е, сме научили твърде малко от опита от миналото, е, за да можем да представим едно, един документ за пълно регулиране. И още нещо, господин Жован спомена, че тук е необходима голяма степен на публичност. И аз се питам защо при възлагане на обществени поръчки е, не се изготви, не се проведе един дебат с е, заинтересованите страни. Нямаше и публично изслушване на комисията, където биха могли да се преодолеят съществуващите страхове. За мен това е факт, който буди съжаление и ние трябва да наваксаме в това отношение като парламент. И последно въпрос, е, свързан с размерността. Ние винаги сме били едини, кога трябва да се е, стига до регулация. Това е, е лек регулативен документ, той няма да включи услугите, но точно това прави услу... комисията сега. Тя включва социалните услуги и не предлага лека регулация. Аз не виждам е, да имаме лека регулация в предложение, което обхваща 100 страници. И тук се питам дали се спазен принципа на съразмерност. Аз лично смятам, че е, този е, регулатив надхвърля много рамките на съразмерност съразмерност и е, също така е, много заинтересовани страни казаха, че с един подобен регулативен документ е, се облегчават публично-частните партньорства. Аз обаче смятам, че обратното. Смятам, че един подобен правен акт ще е, доведе до правна несигурност и е, общините ще е, няма да могат повече да работят с частни партньори. Well, thank you very much. Благодаря. Очевидно, вие сте представихте опита, който са натрупали от предишните два доклада. Господин Де Йонг, искате ли да кажете нещо? Да, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Извинявайте, че закъснях. Искам да кажа, че съм впечатлен от казаното. Помня дискусиите, които сме водили и мисля, че много от депутатите тогава казаха, че съдебната практика е достатъчна и нямаме нужда от допълнителни предложения. Сега вече имаме предложения, защото комисията искаше да регламентира дейността. Аз ще участвам в дебата, но предстои да бъда убеден защо ни трябва такова предложение. Когато бъда убеден, вече трябва да пристъпим към детайлите. Госпожа Рюле се спря на необходимостта от това да отчитаме субсидиарността и съразмерността. Критиките, които аз чувам от нашите представители на общинско и регионално ниво, са свързани с това, че нещата се осложняват на европейско ниво. Виждаме, че, се, че има напредък, но ако дома трябва да обосновавам поредица от нови правила, защото комисията иска да регламентира цялата дейност, няма да бъде лесно. Така че първи въпрос е имаме ли нужда от предложение и ако решим, че имаме нужда, нека то да бъде максимално облегчено. Председателят, аз ще се откажа от коментар от името на моята група за момента. Още трима души са се записали за участие. Ще ви помоля да бъдете максимално кратки и след това ще дам думата на комисията. Това е само първата дискусия ще имаме още много възможности и въз основа на работния документ на господин Жовен ще водим още разговори. Госпожа Вайлер. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса към представителя на комисията – не искам да вземам отношение по генералния дебат, необходим ли, ни, е- необходим ли ни е такъв правен акт или не. Мисля, че трябва да се проведат е, разговори и обсъждания с общинските политики, с е, представителите на индустриалния сектор и така нататък. Аз смятам, че тук има малко противоречие. Беше казано, че социалните услуги не са включени, но те са включени. Представителката на комисията каза обаче, че не са включени изключени. И може би вие ще трябва да направите ясно разграничение, защото социалните услуги са много широко понятие. Бихте могли, може би, да специфицирате малко по-точно, за да знаем какво следва да разбираме под социални услуги. Защото всъщност ние не искаме да се включват социалните услуги в е, този правен акт. Вторият въпрос. Очудена съм, че не са повишени праговете за възлагане на услуги, защото в е, предходния дебат е, и двата доклада, също и по време на последния мандат, с моя доклад, ние винаги приемахме, че ако ще правим нещо подобно, то тогава прага да бъде 5 милиона, е, но този праг е много нисък и праговете за услуги би трябвало да бъдат по-високи. Може би ще трябва да поясните защо сте останали при такива ниски прагове от 5 милиона. И последно, много съм очудена, защото ние говорихме вече на двустранна основа, защо а, пристанищните услуги а, сте включили, след като а, всички европейски пристанища а, с тях имаме доста проблеми, не само в Германия, в цяла Европа. Защо всъщност вие сте включили тези услуги? Благодаря. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря първо за доклад, на докладчика за е, коментара на е, оценката на въздействието. Аз мисля, че той посочи много ясно какво може да ни очаква, но аз искам да се върна една крачка назад. Смятам, че при едно такова спорно предложение оценката на въздействието от страна на комисията трябва да съдържа някакви аналитични аргументи. Защо се прави това предложение и защо е необходимо? Аз е, ще бъда съвсем откровен. Аз не знам какви са основанията за това предложение. Аз не съм намерил нито едно основание основание, което да се базира на анализ на реалността. Има много коментари, има резултати от много допитвания, обаче ако направиме допитване след колегите, пак ще получим различни противоречиви резултати, така че според мен това не е достатъчно основание. Праговата стойност, която засегна колегата, според мен тя остава при 5 милиона, защото ако се промени, все пак трябва да има някакви основания за това. Ние имаме международни задължения и е, те са свързани с е, този прак от 5 милиона и ако концесиите с, е, в споразумението с 100 не са уредени, то тогава тогава ние ще бъдем критикувани, че прилагаме различни мащаби. По тази причина няма да може да стане това и смятам, че дискусията точно тук ще ни изправи пред трудности, защото при различните аспекти на разглеждане на тази проблематика парламентът посочи, че праговете тук трябва да бъдат по-високи, отколкото възлагането на общи поръчки, поръчки от общ характер. Така че ние трябва да си дадем въпроса дали тази директива изобщо е необходима необходима, но естествено очаквам дискусията с голям интерес. Благодаря. Благодаря, казва председателят, госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Жован, за това толкова добро встъпление което направихте. В връзка с графика искам да посоча, че изцяло съм съгласна с вас, че при един толкова комплексен текст трябва да си предвидим достатъчно време, за да можем да отстраним всички скрити трудности в текста и да ги изясним преди това. Защото тук не става дума за дребни неща, които подлежат на уреждане, а за много принципни въпроси. И за това аз ви давам право и искам да а, кажа на председателя, че толкова бързо нещата не могат да се получат, както той желая. Второто, което искам да посоча, в моята политическа група винаги се поддържа мнението, че има смисъл, ако имаме концепция концесия за услугите, защото а, Съдът на Европейския съюз постанови някои решения, които са много положителни. Те са в сферата на услуги и ние бихме могли да ги включим в нормативния текст. Имам обаче съмнение, че това наистина така е направено. И е, ми се струва, че тук нещата доста са излезли от границите, в които ние проведохме дискусията. В тази връзка Става дума точно за онези въпроси, които са свързани с концесиите и то не само в сферата на социалните услуги, а на услугите от общ стопански интерес като цяло. Не разбирам защо комисията твърди, че те не са включени, а всъщност са, са изключили някои разпоредби, други разпоредби пък са включени. Те или са изведени от директивата и не би трябвало да се срещат в текста, или пък са включени, но това трябва да се покаже съвсем открито. И моята политическа група би имала огромни трудности в това отношение, защото ние приемаме, че в една директива за концесия на услуги не трябва да се включват подобни неща, тъй като те са свързани с особени аспекти. Трябва да кажа съвсем честно, че няколко пъти разгледах текста, но Мога да установя, че той е направен по доста сложен начин. Не смятам, че е небюрократичен и най-вече текстът е неправ... неясно формулирана. Правната сигурност, която е необходима, е, тя не се постига с този текст, според мен. Според мен не е съвсем ясно за какви точно сфери на услугите се отнася този текст. Е, а, ако не изясним това, ние не можем да продължим да работим. Това ще бъде първата точка, която трябва да изясним. И тук възниквам, задава въпроса, който зададе госпожа Вайлер. В разговори с комисар Бърния аз също добих впечатление, че пристанищните услуги и свързаните с тях проблеми всъщност са уредени и проблемите са отстранени, но аз не установявам това в текста, така че според мен текста трябва да се подобри в тази насока. Ако искаме да имаме тази директива за концесиите, ако искаме да имаме правна сигурност, тогава би трябвало да работим много усилено върху този текст, за да можем да гарантираме правна сигурност и да уредим само онези области, които са необходими и които са насочени най-вече към услугите от е, общ е, стопански интерес. Благодаря на всички. Мисля, че дискусията говори за факта, че ние разглеждаме съвършено различни въпроси от онези в директивата за обществените поръчки, там където има значителни промени в съществуваща директива тук става дума за съвършено ново предложение. Докладчикът е прав. Той трябва да посочи онези области, в които имаме нужда от значителни промени и затова следва да променим и графика. Сега ще поканя госпожа Сиковска да отговори а, на коментарите. Подозирам, че ще трябва да проведем още една дискусия. Благодаря, господин председател, благодаря за тези интересни, важни въпроси. Не е лесно да отговоря на всички тях по изчерпателен начин. Може би най-важният елемент, защо имаме нужда от нови правила. Нека да се върна на това, което казах в началото а именно възлагането на концесии за услуги е част от областта на обществени поръчки за разходване на обществени средства. Никой не има съмнение в това, че обществените средства трябва да се изразходват по прозрачен начин и да се третират по един и същ по един начин всички участници в търга. Само още още един коментар, когато разгледахме всички варианти, беше да премахнем правилата за обществените а, е, поръчки. Оценка на въздействието доказа, че ако това стане, ще пострада прозрачността, а, е, сигурността и ще се стигне до правен вакуум. Ето защо искаме концесии за услуги. Оценката на въздействието се беше прието добре. Сега, конкретните въпроси. Комисията организира две обществени консултации с фирми, възложители и отделни лица през 2011 година, през лятото. Резултатите бяха включени в оценката. А именно оценката на въздействието се основава на широко проучване с общественото мнение, що се отнася до сложени или облегчени правила. Е, областта е сложна. Ние се опитахме да упростим нещата, като включим само задължителни е, правила. Ако има възможно място за усъвършенстване, то трябва да се направи. Дали социалните услуги са обхванати или не, днес социалните услуги са обхванати в така наречения анекс Б и специални права. Също въжи и за обществените поръчки. Ние направихме допълнителна степка. Социалните услуги не са обхванати от тази директива. Има задължение само за предварително е, за предварителна информация и последваща информация, що се отнася до услуги в, е, от общ економически интерес. Директивата не прави разграничение между тези услуги и останалите. Що се отнася до пристанищните услуги, няма такова нещо като пристанищни услуги има множество дейности, които се извършват в пристанищата. Някои са обхванати, други не. Защо? Защото всичко ще зависи от конкретната ситуация. Ако говорим за отдаване на земя под найем, това няма да бъде включено. Така че пристанищните услуги ще бъдат обхванати само ако дефиницията бъде удовлетворена, но не можем да кажем от сега дали това ще стане или не. Всичко ще зависи от правната ситуация. Що се отнася до прага. Ние сме дефинирали различни прагове и стигнахме до заключение, че за строителни дейности и услуги въз основа на договорите в определени сектори и след като анализирахме конкретни договори, 5 милиона изглежда приемливо ниво. Що се отнася до концесиите за услуги, те не са обхванати от Световната търговска организация, така че това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 Може би последния въпрос е, за съдебната практика. Да, действително, тя е изчерпателна, но не напълно. При това понякога противоречива. Така че ако попитате какво е концесия, как се възлага, как се публикува, може би ще получите и 27 е, различни отговора. Целта е да имаме една дефиниция, един набор от задължения. Това е. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря ви за присъствието. Сигурен съм, че ще има възможност и друг път да се възползваме от вашите знания. Вие, сте, вие помните проучването, което възложихме във връзка с доклада на госпожа Рюля. Аз помолих то да бъде раздадено на всички членове. Господин Живен, знам, че днес по-късно ще се видим, за да уточним графика. Сега ще приключа дискусията по тази точка, освен ако нямате още нещо да кажете. Съвсем накратко, господин председател. Първо, за разлика от впечатленията, които, има, които са зададени, че не сме толкова далече. Аз мисля, че тък му накратко е, съдебната практика е доста противоречива и аз е, бих е, искал да имаме текст, който да кодифицира съдебната практика, тъй като тя е противоречива. По отношение на социалните услуги съм съгласен с казаното от госпожа Гебхарт. И накрая на мен ми се струва, че по същество, ако целта е да има и упростяване, и правна сигурност, мисля, че тя може да се постигне и всички ние показахме, че имаме нужда от време. Съжалявам, че се повтарям. Председателят благодаря. Благодаря и на всички за участието. Сега преминаваме към още едно много важно законодателно предложение правоприлагане, осъществяване от митническите органи по отношение на правата върху интелектуална собственост. Господин Кройцман е тук. Много се радвам, че тук е госпожа Карлен Едерих. Е, ръководител на отдел в Генерална дирекция данъчно облагане. Целта на дискусията е господин Кройцман да представи възгледи за 199-те изменения внесени. Има предложения от е, други комисии ние имаме, ние сме водеща комисия в съответствие с правилника. Не съм сигурен, че тук има доклад си постановище. Ще дам думата на господин Кройцман, след това на докладчиците в Сянка, госпожа Гало, госпожа Хет, тук ли е? Господин Енгстрем, госпожа Макларкин и господин Де Йонг. И така Първият, е, първо има думата докладчикът. Благодаря, господин председател. При предходен доклад имах около 170 изменения и накрая имаше гласуване само с е, два гласа въздържали се. Всички останали бяха за. Надявам се, че при този доклад картината ще бъде същата, въпреки че има противоречия, които трябва да изясним. Аз искам да посоча някои неща, които са малко спорни и искам също да посоча, че аз самият също съм внесъл някои изменения предвид дискусията, която имахме в комисията и е, предвид е, факта, че трябва да улесним е, достигането до компромис. При паралелния внос е, мога да посоча, че е, има едно мнозинство, което е, подкрепя това. Аз обаче оставам при моята позиция, че митническите органи трябва да са в състояние да упражняват всякакви права когато става дума за нарушаване на правата на интелектуална собственост. Паралелният внос на продукти винаги е незаконен, когато служи, е, когато е, с, по този начин се нарушават е, правата на носителя, правата на интелектуална собственост. И също така става дума за стоки, които още не са пуснати на пазара и които още е, за тях няма разрешение за пускането им. Също така, нелегален а, паралелен внос, а, той означава допълнително натоварване за митническите органи, води и до по-низки цени за потребителите. На първият аргумент ще посоча, че е по-ефективно незаконните стоки да се спират още на границата, вместо да достигат вътрешния пазар. Генерално митническите органи без това работят на основата на анализ на рикта и е, се опитват да уловят всички нарушения. Така че разширяването на приложното поле не означава повече натоварване за митническите аргументи. На аргументите на потребителите може да се противопостави факта, че паралелният внос е свързан с много опасности, защото много често паралелният внос представлява смес от законни и незаконни стоки и потребителят по този този начин може да бъде въведен в заблуждение. Има обаче и някои изменения, които, както казах, съм внесъл аз, допълнил съм и доклада си и, както казах, очаквам първата реакция от моя доклад. Аз я получих и включих забележките в втория вариант на доклада. Също така посочих, че трябва да има общо право на изслушване преди по-скоро, че не трябва да има изслушване във връзка с а, паралелния внос. Комисията а, посочва нещо във връзка с а, м, решенията на Съда на Европейския съюз. А, и е, тези решения са свързани с задържането на стоки. Обаче тези решения не трябва да се разглеждат е, като окончателни решения, а по-скоро като привремени мерки, които би трябвало да са свързани с е, проверка на е, фактическите обстоятелства и е, установяване дали изобщо има правонарушение и какво трябва да се направи по-нататък. Не се вземат окончателни решения за вноса без е, е, заинтересованите страни да е, нямат възможност е, за внасяне на изменения. Например, е, може е, собственикът на стоките може да възрази е, в срок от 10 дена на унищожаването на стоките. Също така срещу административни актове, издадени от митническите органи, собственикът на стоките може да внесе жалба. И в повечето случаи всичко това е, трябва да става дума само възоснова на ясно подозрение. И когато съществува такова подозрение, стоките следва да се унищожават, ако собственикът съдът не е внесъл жалба. Много често обаче става дума за фалшифицирани стоки, които лесно се разпознават само в определени е, случаи, когато митническите органи са унищожили стоки възоснова на неправилно подозрение. Е, това са по-особените случаи, а иначе е, аз предлагам да се предвиди право на изслушване на страните, е, когато е, става дума за незаконно произведени стоки. По този начин не се дава възможност за така наречената патентна война между страните. И също така се защитават противоречивите интереси, за да се избегне злоупотреба. Също така Става дума и за стоки, които се намират на митническата територия на Европейския съюз. Аз се ограничих е, само върху критериите, е, които са свързани с е, решението Nokia Philips, така че да създаде правна сигурност за всички заинтересовани страни. Обаче тези критерии в никакъв случай не са е, окончателни и нямат изчерпателен характер и за това аз смятам, че комисията трябва да разработи е, подробни насоки за митническите органи, където да се посочват конкретните рискове за внос на различни стоки възоснова на критериите, разработени от СЕС. И също така внесах едно изменение за прехвърляне на, застр... на доказателствената тежест е, това означава, че митническите ореждат стоките така, все едно, че са предназначени от, е, за Европейския съюз, ако о, е, собственикът не представи доказателства, че те са предназначени за трети страни. Но това трябва да се ограничи върху транзитните стоки, когато става дума за о, е, стоки, които са произведени без о, разрешение. търговията с генерични препарати не се засяга от това и е, също така мога да посоча, че е, имаме и случаи за генерични препарати, внесени от Южна Америка. В крайна сметка трябва да се укрепят е, е, правата върху интелектуалната собственост и тук особено важни са материално-правните разпоредби. Те трябва да бъдат преработени в близко бъдеще, така че е, е, стоки произведени без необходимото разрешение решения да могат да бъдат квалифицирани като такива. В този случай е, ще трябва да се спазват е, разпоредбите на съответния регламент. Аз е, в доклада съм посочил нещо във връзка с отговорността на посредниците и на спедиторите. Тук трябва да се изисква основна информация, и име и адрес на получателя и така нататък. Трябва да се води и черен списък с са по-често разпространените правонарушения. Е, аз тук съм зачеркнал съответния пасаж. След е, е, тази промяна на проекто доклада аз включих и някои нови изменения. Ще се спра на тях. Първо, аз съм включил препоръки на Европейския орган за защита на личните данни, най-вече когато става дума за чувствителни данни. Там защитата трябва да се увеличи и трябва да се вземат предвид всички аспекти на защитата на личните данни. Моето предложение е да се създаде правно основание за централната база данни КОПИС, обаче комисията се противопоставя на това, защото тя забавя влизането в експлуатация на тази база данни. Също така трябва да има задължение за взаимодействие с компетентните органи, когато не се установи лице, което има право за внасяне на искане от съответни лица и когато от друга страна е установено нарушение. Така че е, да се установят лицата, които имат право е, за внасяне на е, искане и също така е, трябва да се е, установяват лесно носителите на права. Предлагам също и срокове за електронните системи, за да се избегне ненужното забавене. Така че държавите членки до 2014 година трябва трябва да разполагат с електронни системи за получаване и обработка на молби и искания. Базата данни КОПИС трябва да бъде готова до тогава, така че да се предоставя необходимата информация на митническите органи на държавите членки. Извинете, че говорих толкова дърго, но смятам, че това е необходимо. Радвам се на дискусията, която ще проведем сега с докладчиците в сянка, така че да стигнем стигнем до добро решение. Надявам се, че вие ще ме подкрепите в двете основни цели, които преследвам, да се намали бюрокрацията за митническите органи и да се укрепят правата на носителите на права на интелектуална собственост. Благодаря. Благодаря, господин Кройцман. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. По-късно може би отново да ви дам и на вас думата, за да видим какъв график предлагате. Първо, госпожа Галер. Вие сте докладчик по становище и за комисията по правните въпроси, т.е. вие работите в а, двете комисии. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко Има 259 изменения. Както докладчика, аз съм оптимист, тъй като имаме допирни точки. Проведохме, ще проведем в, четвър... в среда сутринта заседание на докладчиците в Сянка и, и считам, че ще разрешим доста от противоречията ни. Относно компромисните компромисните изменения. Става дума за изменения 20. Също нарушаването на правата на интелектуална собственост, така както е посочено в член 23. Това е предложение на господин Гросман. Да се е запази простената процедура предвидена в член 20. Да се обхванат всички случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост. Освен това е необходимо да се упражнява контрол върху транзитно преминаващите стоки, без да се създават пречки пред законната търговия. Ние знаем, че законната търговия не се отнася до пиратските или фалшифицирани продукти или медикаменти. Измененията, които са предложени, са в този смисъл. Също за малките пратки. Това е нещо ново в регламента в сравнение с регламент, предишния регламент. Измененията на докладчика са много интересни. Трябва да се упрости допълнително административната процедура. Мисля, че ще намерим общо решение. Относно отговорността на посредниците. Има изменения, които съпоставят тази отговорност. Отчита този въпрос, защото е необходимо да има пропорционалност според ролята, която играят посредниците и спедиторите. Ние имаме разминавания по въпроса за паралелния внос. Аз вече често съм имала възможността да изразя моето становище. Винаги съм подчертавала, че большинството от митническите власти в държавите членки са против това. Това е моя констатация и разбира се, трябва да се произнесем по тези възражения. Има различни причини. Митническите власти ти ще имат допълнителна работа, допълнително натоварване, ако това се възприеме. Митниците подчертават, че не разполагат нито с средствата, нито с компетенциите, за да правят подобно нещо. Те трябва да имат поне минимална юридическа подготовка. Този регламент ще позволи бърза, ефикасна намеса на митниците да се осложняват нещата чрез включването и на паралелния внос, мисля, че не е уместно, като се има предвид, че става дума за нарушение на договор между две отделни дружества – и ми се струва, че не е необходимо в този случай да се намесват мистническите органи. Считам, че аргументите, които представих за не включване на паралелния внос, следва да бъдат отчетени, но диалогът няма да спре до тук. Предстои заседание на докладчиците в сянка по въпроса. Благодаря ви. Председателя, благодаря за ясното ви изказване. Мисля, че вече е гласувано вашето становище в Комисията по правните въпроси. Прав, прав ли съм? Да, беше гласувано становището ми в Комисията по правните въпроси миналата седмица. Госпожа Хет тук ли е? Госпожа Гебхарт. Благодаря. Госпожа Хед, за съжаление, не може да присъства днес тук. Тя се извини и ме помоли да я представлявам тук, е, което правя с голямо удоволствие. Искам да изброя само някои е, точки, които тя ме помоли да изтъкна тук. Първо, е, дискусията, която водихме миналия път за личния багаж, тя продължава да поддържа мнението, че личният багаж трябва да бъде изведен от приложното поле, така както предложи комисията, защото други правни актове уреждат този въпрос. Що се отнася отнася до паралелната търговия, тя застъпва същата позиция като представителката на НП, не мнението на докладчика и също така е за извеждането на паралелната търговия или паралелния внос от а, приложното поле. Защо? Защото нещата се осложняват и също така се е, има предвид и факта, че митническите органи нямат достатъчен капацитет да включат и тази сложна материя. Що се отнася до генеричните препарати, е, трябва да се погрежим да могат свободно да преминават транзит през територията на Европейския съюз, защото става дума за важни препарати. Докладчикът в сянка госпожа Хед е внесла някои изменения във връзка с фалшифицираните медицински продукти и тя е, иска да научи какво е мнението на Европейската комисия и на докладчика по този въпрос. Що се отнесе до транзитните стоки, тя е, също е за прехвърляне на доказателствената тежест и доколкото правилно разбрах, е, е съгласна в е, този аспект с докладчика. Доклад, с докладчика е съгласна и по дефиницията на малките пратки, на малките доставки, които не би трябвало е, да се предоставят е, за изработка на дефиниция на Европейската комисия. Е, трябва още от самото начало да се придържаме към ясна дефиниция, която вече съществува с цел гарантиране на правна сигурност. Докладчикът направи някои интересни предложения в тази сфера. Госпожа Хет смята също, че трябва да се проведе по-подробна дискусия по въпроса доколко другите субекти, като например превозвачи, спедитори и така нататък, трябва да бъдат включени в контрола на стоките, които транспортират. Може би по това трябва да се проведе дискусия, какво е направено и какво трябва да се направи в тази сфера и е, за това още веднъж бих искала да чуя какво точно е мнението на Европейската комисия по този въпрос. Благодаря. Uh, Благодаря много за изказването. Господин Енгстром има думата. Uh, Благодаря. Искам да кажа нещо основно. По този доклад трябва да сме много внимателно, да не засегнем неща, като свободното движение, законната търговия, не трябва да се обременява прекалено дейността на митниците, защото това може да създаде проблеми за законната търговия. Незаконната търговия така или иначе не се съобразява с а, нормите. Не бихме искали обаче да засегнем законната търговия. Въпроса за личният багаж. Аз не бих искал Всъщност и комисията не искаше да се включва, но някои други настояха да се включи лишния багаж. Ние искам митниците да имат правото да, да, се, да влизат в това, което имате на мобилните си телефони, на лаптопа си. Това е въпрос, който многократно е обсъждан вече. Това е определено нещо, което искам да се избегне. Затова аз подкрепям идеята на Европейската комисия въпроса за личния багаж да бъде изключен. За малките пратки много важно е, че доста често става дума за това, което са закупили гражданите, на обикновените граждани по електронен път. Ако дадем право на митниците да конфискират стоки на това, което от гледна точка на потребителите е произволно, това ще бъде според нас в ощърп на електронната търговия в Европа. Не е незаконно един потребител да внос, внесе нещо. Разбира се, регистрацията на патентите засяга търговската дейност, а не самите потребители, вноса на фалшиви стоки. В много държави членки това става съвсем а, а, легално. Потребителите без друго са ощетени чрез тези фалшифицирани стоки не трябва да бъдат допълнително наказвани от митниците. Затова вносителя трябва винаги да разполага с точна, и ясна информация, не само от митниците. Хората трябва да знаят защо са задържани стоките. Трябва да се предвиди един разумен срок, в който може да се обжалва защото това, което може да се прилага по отношение на един търговец, който непрекъснато извършва подобни нарушения, не би трябвало да се прилага същ, същата строгост по отношение на обикновенен на гражданин, който прави това еднократно. Не е мястото в този регламент да надхвърляме разпоредбите в материалното право, свързани с защитата на интелектуалната собственост. Относно отговорността на посредниците. Ако изпратите днес нещо по почтата, почтите не могат да отварят вашата пратка. Това е нещо важно за обществото. Ако се включи отговорност на посредниците, нещата се преобръщат. Вместо да нямате право да отваряте това, което се а, предава по почтата, налагате задължение да се прави това. И мисля, че това не е нещо добре, защото нещо добро, защото трябва да се запази неприкосновеността на почтенските пратки. Освен това, не е възможно да се проверява всичко. Това ще бъде прекалено голяма тежест и ще засегне в много по-голяма степен законния бизнес, отколкото незаконния. Ако вие сте част от престъпна банда ние няма, вие няма да бъдете засегнати така или иначе, но за законните търговци това ще доведе до забавения, допъл, допълнителни разноски. И това са някои от безпокойствата, които ме вълнуват. Надявам се колегите да им обърнат внимание. Председателя, благодаря, че поставихте съвсем ясно вашите а, виждания по въпроса. Госпожа Макларкин. Първо искам да благодаря на докладчика господин Кройцман за неговата работа. Той включи повечето от предложенията, свързани с правоприлагането страна на митническите органи по отношение на правата на интелектуална собственост. Очаквам да обсъдим по-късно при седмицата въпроса в групата на докладчиците в Сянка. Необходимо ни е по-добро сътрудничество за модернизиране, за използване на съвременна техника, за модернизиране на митническия кодекс, за гарантиране на доброто пратово прилагане в бъдеще. По въпроса за паралелния, за, извинете, за малките пратки, не е необходимо да а, има делегиране актове. Съгласна съм с господин Кройцман, а, че не трябва да водим до допълнителни изисквания към бюджета на държавите членки, допълнителна административна тежест, набирането на нов персонал в митниците и прочие. За това аз съм за това да се обменя информация между компетентните органи, да има управление на риска, това ще бъдат ефикасни мерки за борба срещу нарушителите. Необходимо е да се включи също държавата на происход и държавата, към която пътуват стоките. Не е добре да се осъществява физически контрол. Не трябва да има намеса в това отношение. 16 и 17 е, а, параграф 3 според мен изисква да се предос... създават възможности за забавене на предоставянето на информация. Надявам се, че ще можем да продължим да работим добре с докладчиците в сянка. Господин Дионг е следващия докладчик в сянка, който има думата. Благодаря, господин председател. За моята политическа група е важно тази тема да може да доведе до предложение, което е важно за практиката, е, защото митническите органи също подлежат на мерки за економии и трябва много добре да организират приоритетите си. Е, сега ние трябва да видим как функционират нещата на практика, защото един митнически орган не може 100% контрол да осъществява. Това просто не е възможно на практика. Е, те имат собствена система на контрол и определят какво подлежи на контрол и какво не. Контролират се на първо място по-големите пратки, а не по-малките пратки. И с това е, преминаваме към втората тема, темата свързана с потребителите. Е, беше казано, че стоките е, не само се транспортират, а има и потребители, които ги поръчват по интернет. Така че тук е, не става дума за някакви проблеми, за които е, може да се твърди, че са свързани с имитации на продукти и така нататък. Това, както казах преждеговорившите, не трябва да бъде част от приложното поле на директивата. Има специални разпоредби за генеричните препарати. Европа е междинна спирка за тези препарати. Това са обаче други приоритети. Имам един въпрос, господин Кройтман. Ако погледнете договора или по-скоро споразумението АК, акта и е, видите е, какво точно се иска в него, по отношение на генеричните препарати, няма ли някакви противоречия между това, което вие предлагате и което е записано в акта? Бихме искали да засягаме дискусията за акта днес след обед. Госпожа Салвини има думата. Господин Салвини. Е ведолора. Комунка... Благодаря. Съвсем накратко много от нещата вече бяха казани. Става дума за е, повишаване на ефективността и също така на възможностите за прилагане на мерките, за които говорим. Също така трябва да се гарантира сигурност не само за потребителите, но и за производителите, също и по-малките производители, е, чието продукти много често са обект на имитация. Е, става дума и за концепцията свързана с рисковите стоки и контрола върху тези стоки. Ние наистина не трябва да налагаме едни и същи мащаби по отношение на контрола на различните видове стоки. Благодаря. Благодаря. Разполагаме с време да слушаме представители на Европейската комисия. Ще дам думата на господин Кройцман също за кратко обобщение. Ще бъде проведена среща на докладчетите в сянка, за да се разгледат компромисите, както и измененията поступили от другите комисии, като имаме предвид, че съгласно член 50 ние сме компетентната комисия, но можем да поканим и останалите докладчици и докладчици в сянка, за да постигнем пълно съгласие. Сега нека да преминем към приключване на тази дискусия. Уважаеми колеги, колега Енстрам, аз мисля, че много от нещата, които бяха посочени тук, въобще не съществуват. Отговорността за посредниците не се отнася за малките пратки. Също така, личния багаж, тук трябва да се избегне само фалшив сигнал при личния багаж. Той не е включен. Не става дума за личните неща, които носите е, по време на отпуска. Като цяло личният багаж е уреден в друга директива. Е, разбира се, ако е, бъде включен и личния багаж в приложното поле, нищо няма да се промени. Просто исках е, да спомена и тази тема. Е, обаче, когато туристът е, носи е, в своя моя личен багаж фалшифицирана стока, ние нямаме нищо против. Просто много от е, нещата, които посочихте, е, наистина са вярни за паралелния внос. Комисията иска да остане това в приложното поле. Германия също. Ние можем да спорим за това. Аз е, лично не споделям тази идея, обаче ние трябва да спазваме предложението на комисията. Аз се опитах да защитя това предложение, тъй като е, германците също искат да защитим, социал-демократите не искат, консерваторите не искат, но а, е, ние наистина трябва да проведем дискусия дали това да остане или не. Генеричните препарати, там има ясна уредба. А, е, ние подкрепихме и прехвърлянето на доказателствената тежест и а, генеричните препарати не са в приложното поле. Трябва да се вземе предвид, ако а, това, което се доставя от Индия до Южна Америка, транзит през Европа, трябва да не се засягат тези е, транзитни е, транспорти. Благодаря. А още нещо. Е, 28 февруари гласуване в ИМКО, това се запазва като срок и през май на пленарно заседание. Благодаря. Надявам се, че колегите ще ме подкрепят. Е, правата, свързани с обработка на данните е, и предложенията, които направих тук, е, ние трябва да упражним натиск, за да помогнем на митническите органи и да облегчим тяхната работа. За това трябва да имате предвид сроковете, които съм посочил. Те са посочени е, с цел упражняване на натиск. Е, ние трябва да подкрепим е, митническите органи, защото много често те не разполагат с достатъчно персонал. Благодаря. Благодаря ви за това изказване. Гласуването вероятно ще бъде на 22 февруари според секретарията. Ние искаме да гласуваме именно тогава, Госпожа Фиер от датското председателство беше тук по-рано. Не знае дали все още е в залата. Да, тук е. Искате ли да кажете нещо? Зная, че при вас нещата ведят добре. Зная, че вие поддържате контакт с датското председателство. Срещнах се с министъра, когато бях миналата седмица в Копенхаген. Те искат да продължат разговорите с нас, за да се постигне напредък. Без това да накърнява начина по който вие искате да приключите работа по това досия. Искам да благодаря отново на всички докладчици в Сянка, на госпожа Хец. Приключваме по тази точка от дневния ред и преминаваме към разглеждане на изменения и гласуване по становището на госпожа Иванова за храни за кърмачета и малки деца и храни със специални медицински цели. Има 136 изменения, които бяха предложени. Искам да дам възможността на госпожа Иванова да каже нещо по въпроса, защото все още не сме имали възможност. Ако докладчиците в сянка искат също да кажат нещо, са добре дошли, но искам да преминем максимално бързо към гласуването. Може би госпожа Иванова ще каже нещо като въведение. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докачите в Сянка. Имаше няколко ключови елемента, които привлякаха повечето от вниманието ни. Те бяха под формата а, на изменения, въпроса за диететичните храни, за а, глутена, за млеката за растеж, храните за спортисти и други. Ние считаме, че има достатъчно ниво на защита на потребителите в държавите членки, когато се изисква само а, нотификация и всеки един продукт може да бъде въведен на пазара. Това не гарантира достатъчна степен на закрила на потребителите. Като се примахва а, такива понятия като а, храни за, за спортисти, за отслабване и прочие, те трябва да бъдат част от регламента, който е свързан на... с регламента за хранителните и здравни претенции. За глутена трябва също да се гарантира нужното ниво на защита. Надявам се, че по време на гласуването днес комисията ще подкрепи в максимална степен по-високата степен за защита на потребителите, като гласува всички амблок а, а, изменения, както и гласуването по диетите с а, нискокалорично съдържание. Искам да благодаря а, за а, проявената компетентност и професионализъм. Благодаря, госпожа Иванова. Съгласен съм, че трябва да преминем към гласуване. Дали има желание от докладческа сянка? Съвсем накратко. Искам да благодаря на госпожа Иванова за нейното съдействие. Беше много важно да се защитят потребителите. Именно това ни ръководеше. Разбира се, има някои различия, но това ще стане ясно при гласуването. Благодаря ви отново за доброто сътрудничество. Госпожа Парванова. Аз също искам благодаря на госпожа Иванова за отличната й работа. Това становище изискваше обсъждането на доста тежки технически а, аспекти. Също имаше доста лобиране, но тя следваше неотклонно линията в защита на интересите на потребителите и мисля, че това е най-добрият подход, който трябва да се следва от парламента. Освен това е в съответствие с позицията и философията на основния докладчик от комисията МВИ и считам, че а, това становище ще даде съществен принос а, към а, доклада. Има ли други докладчици в сянка, които искат да се изкажат? Господин Салвини. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че ни изслушахте. Аз не знам дали е, нещо не съм разбрал правилно, но Става дума за Италианския съюз съчинячи и там а, са представени около 100 000 души, които трябва да поемат а, храна без глутен, за да могат да бъдат предотвратени заболявания със смъртен изход. И това не е само наше мнение, това е мнението и на специалистите в тази сфера. Предложението е такова, че всички гаранции и всички постижения, които е, бяха предоставени на тези пациенти, е, това не са нито е, хора, които са вегетарианци, нито веган. Това са болни хора, пациенти, които не могат да поемат глутенови храни. И те смятат, че всичко, което е записано в този документ е в диаметрално противоположна посока на желаното от тях. Аз се позовавам на мнението на специалистите в тази сфера. 5 милиона души е, имат това заболяване в Европа, е, непоносимост към глутен и аз мога само да си пожелая тук да се направи една по-точна проверка, какво точно предложение да се приеме, защото става дума на първо място за а, съобразяване с научните резултати, а не с политическите съображения. So uh, благодаря. Всички имаха възможност да се изкажат. Искам да ви кажа, че гласуването е малко по-различно от това, с което сме свикнали, така че гласуваме блок. Тъй като докладчиците в сянка са постигнали съгласи за включването или не включването на някои категории. Надявам се, че всички си сте си приготвили карта за гласуване. Искам да помоля координаторите и докладчиците в сянка да ми покажат ясно. И така, първото гласуване е блок по идеята за храни за специализирано хране, хранене, който е за. Мисля, че трябва да проверим. Гласувайте. Първото блоково, първия блок. Така, гласувайте по първия блок. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че измененията няма да бъдат включени в обхвата. След това Следващия блок храни за лица, които не понасят глутен. Гласуването за означава, че тези храни попадат в обхвата, така че нека да гласуваме. Втория блок. 40 карти, но само 39 са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че преминаваме към блока на 8 страница храните при намаляване на теглото. И така, диет, режими с намален енергиен прием. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Блок про определени храни за отслабване. Гласуваме дали да бъдат включени в предложението. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Това означава, че преминаваме към 68, 69 и 70 изменение. Гласувайте 68, 69 и 70. Край на гласуването. Отхвърля се. 71, 72, 73 изменение. Те са идентични. Кой е за? Против. Приема се. 74-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Още един блок по всички изменения, в които се, се изисква включването на мляко за малки деца. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към следващия блок на страница 13. Гласувайте по тази категория храни. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 85 на госпожа Вайс Гербер. Кой е за? Против? 11 изменение от докладчика за? Против? Приема се. Сега преминаваме към още един блок за много нискокалорични режими. За? Против. Приема се. Изменения 12 и 101 от докладчика и госпожа Първанова. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Още един блок за витамини, минерали и други. Кой е за? Вещ... Против отхвърля се. Преминаваме към изменения 109 и 110. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 13 от докладчика за. Против. Приема се. 14 за против, приема се. 113 за, против, отхвърля се. 118 и 119 измерения за, против, приема се. 120 като допълнение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121 и 134. Гласуване блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следователно ще гласуваме измерение 126. За, против, отхвърля се. 122 изменение. 123, 124, те са идентични, за, против, отхвърля се. Гласуваме 125 измени с разделно гласуване. Първа част. За. Против. Приема се. Втора част. За. Против. Също се приема. 16-то изменение на докладчика за, против, приема се. 17 на докладчика за, против, приема се. И изменение 129 на господин Салвини за, против, отхвърля се. 135 и 137 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 136 на господин Салвини за против. Отхвърля се. 139 на господин Питал за против. Приема се. 18 измерение на докладчика за, против, приема се. Компромисно измерение 3 за, против, приема се. 141 на госпожа Верньо. Гласувайте. Край на гласуването. Може ли още един път? За да бъдем справедливи към всички, може да гласуваме още един път. 141. Извинявайте, смятах, че ще гласувате по-бързо. Петима не гласуваха. Отхвърля се. 143 от докладчика за против приема се. 151, 152 за против Отхвърля се. 153, 154 за. Против. Отхвърля се. 19 на докладчика. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Приема се. Сега точките от преембила. Първо изменение за, против, приема се. Две. Компромисно изменение Две, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Очудвам се от това, че тук присъства 41 човека. Приема се. Трето изменение на докладчика. Кой е за? Гласувайте. Приема се. 36 на госпожа Първанова за. Господин Шваб гласува против, но членовете на неговата група гласуват за. Така. 36-то изменение на госпожа Парванова. За. Против. Приема се. Другият вариант отпада. 40... Четвърто изменение на докладчика. За. Против. Приема се. 43-45. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение на докладчика за против. Приема се. 50-то изменение. Като допълнение с устно изменение. За. Против. Приема се. 50-то измерение пада. 48 и 49. За. Против. Отхвърля се. 55. За. Против. Отхвърля се. Седмо измерение на докладчика за... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 63-то изменение на Кораца Билд. Устно изменение. Някой ще го внесе ли от името на НП? Госпожа Иванова. Целта е да се засили прецизността параграфа, за да се подобри ситуацията. Млякото за малки деца трябва да се регулира в рамките на общи правила, като директивата за здравните твърдения. След това споменаваме другите правила, които трябва да спазват регламент 1136 на парламента и съвета от 25 октомври 2009 година за предоставяне на информация за храните за потребителите друг регламент от 20 декември 2006 година за добавката на витамини и минерали и някои други вещества към храните и директива 2002-46 на Комисията, Европейския парламент и съвета от 10 юни 2002 година за приравняването на хармонизацията на законите на държавите членки за храните. Има ли възражение? Няма. Гласуваме това устно изменение. Приема се. Секретарият каза, че за бъдеще могат, всичко това можеше да се включи като бележка под линия. Десето измерение на докладчика за против приема се 65 и 66 измерение за против отхвърля се 67 измерение за против Приема се. И сега Пръсти окончателното гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Четиридесет и първият член иска ли да гласува? Край на гласуването. Приема се 35 гласа за, 1 против, 4 въздържали се. Благодаря, госпожо Иванова. Очакваме да защита нашата позиция пред Комисията по околна среда. Благодаря на всичките 41 депутати. Сега преминаваме към становището на госпожа Корхола. Тя не е тук. Госп... Господин Шваб отговаря. Тя се извинява, все още е заместник-председател в тази комисия, но ние трябва да е, проявим разбиране. Тя е, празнува в момента избирателна победа в е, Финландия. Ние ще гласуваме днес без нея, но смятам, че все пак ще стигнем до добро решение и без нейния глас. Right, well, thank you very much. Благодаря. Някои от докладчите в сянка искат ли да кажат нещо? Не. Тогава да преминем към гласуване. Гласуваме пакета за роуминга в обществените мобилни съобщителни мрежи. Преминаваме към гласуване на 95-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то изменение на госпожа Хет. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 изменение за. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Искам да ви помоля малко по-бързичко да гласувате. 97 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Само с два гласа. 99-то изменение. Гласувайте. края на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100 с устното изменение, което виждате за. Против. Въздържали се. Приема се. Всички останали падат. Преминаваме към 102 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 103-то изменение на господин Де Йонг. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 105-то изменение на господин Абат. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Против. възрани се. Приема се. 110 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 112 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 114 изменение за. Против. Приема се. 115 изменение за. Против. Приема се. 116-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 117-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 118 то измерение. Гласувайте. Приема се. 119. За. Против. Отхвърля се. 120. Гласувайте. 120. Отхвърля се. Компромисно измерение 18 за. Мисля, че трябва да проверим е, по електронен път. Той, е, компромисно измерение 18. Край на гласуването. Приема се. 124-то изменение на господин Де Йонг. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Можем да гласуваме с дигане на ръка. За. Против. От... Приема се. Компромис изменение 3. За. Против. Приема се. 16-то изменение на докладчика. За. Против. Приема се. 136. Гласувайте 136-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 137 за, против. Отхвърля се. 138. За. Против. Приема се. 139. За. Против. Отхвърля се. 140. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 141 изменение. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 142. Вече е отхвърлено. И така, 143 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 144. Гласувайте. Край гласуването. Отхвърля се. 145 за против. Мисля, че се отхвърля. 146 за. Да проверим. Край на гласуването.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 5. За. Против. Приема се. Сега преминаваме към 158 изменение. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И За това сега трябва да гласуваме всички други изменения. 160-то изменение. За. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 159. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 161. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 165. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 162. Сто Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С два гласа. Компромисно измерение 7. За. Нека да проверим. Седмо компромисно измерение 7. Край на гласуването. Отхвърля се. Доколкото виждам, ЕНП и либералите и консерваторите са го подкрепили, но сега изглежда са си променили становището. Според моя списък, компромисно изменение 7 е има подкрепата на АЛДЕ, либералите, НП и зелените. Исках да проверя, да съм сигурен, че не ощетявам никого. Просто се чудех от това, че компромисно измерение има подкрепата на толкова групи, но получава само много малко гласове. И затова гласуваме 170-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 171. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 173. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 177. Край на гласуването. Отхвърля се. 169. Край на гласуването. Отхвърля се. А, господин Тун пак ли ще има късмет? Кой е за 168 изменение? Против. Приема се. Нямаше нужда и от електронна проверка. Благодаря, госпожо Тун. Всички останали падат. Гласуваме 180-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 183-то измерение. За. Против. Приема се. 184. За. Против. Приема се. Компромис 8. За. Приема се. 187. Господин Салвини. За. Против. Отхвърля се. Компромисно измерение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 200 за, против, възражали се, приема се. 201 за, против, възражали се, приема се. Компромисно изменение 10. Гласуваме го. Край на гласуването. Приема се. Измерение 211. За, против, отхвърля се. 212 на госпожа Фонтюн. За, против, възражали се, отхвърля се. Роза този път нямаше късмет. Компромисно изменение 11. За. Против. Приема се. Сега 226 изменение. За. Против. Приема се. 24 отпада. Компромис изменение 12. За. Против. Приема се. Сега преминаваме към 228 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 229 изменение. За. Извинявайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 230 за. Против. Приема се. 231 за. Против. Приема се. Компромисно измерение 13 за. Против. Приема се. 238 за. Против. Приема се. 239 за против, приема се. Компромисно изменение 14, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247, гласувайте. 247 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. То е идентично с 200 248, то също пада. Гласуваме 249 за против. Приема се. 250 за против. Приема се. 26 за против. Приема се. 251 изменение. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 252 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромисно изменение 15. Кой е за? Против. Приема се. Преминаваме към 261 изменение. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 262 изменение. Гласувайте. Приема се с един глас. Компромисно изменение 16. Кой е за? Против. Приема се. Отиваме към 17 компромис за. Против. Приема се. 28 измерение на докладчика за. Против. Приема се. 277 измерение като допълнение. За. Против. Приема се. 279. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 278. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 281. За. Край на гласуването. Отхвърля се. 280. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 282. За. Против. Приема се. 284. Пада 285 и 286 на господин Кройцман. пада, извинявайте. Всички останали падат. 287 за, против. 288, приема се 289 за, приема се 290 за, против, приема се 29 за, против, приема се 291 за, против, приема се 293 за. По-точно гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 294. Гласувайте. Отхвърля се. 295. За. Против. Приема се. 299 пада ли? Да. Затова 296 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 297. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 298. Гласувайте. Двеста За. Против. Отхвърля се. 300. За. Против. Отхвърля се. 301. За. Против. Отхвърля се. 302. За. Хайде пак. 302. За. Против. Отхвърля се. 303. За. Против. Приема се. Сега преминаваме към точки от преамбюла. Компромис изменение 303. Да проверим. Днес. Гласуваме компромис изменение 19. Край на гласуването. Приема се. Затова сега преминаваме към 33-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 34-то изменение. За? Против? Отхвърля се. 35 френския вариант това е само езиково изменение. 36-то изменение за, против, отхвърля се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то изменение за, против, приема се. 40 за, против, въздържали се. 41 за, против, въздържали се. Приема се. Второ, за, против, приема се. Трето, за, против, приема се. Четвърто, за, против, приема се. 42 за, против, приема се. Електронна проверка по 42 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 43 за. Против. Приема се. 44. Електронна проверка по 44-то изменение. Струваме се, че е отхвърлено. Отхвърля се. 45 За. Против. Отхвърля се. Пето изменение. Кой е за? Против. Приема се. 46 за. Против. Приема се. 47 за. Против. Приема се. 6 за. Против. Приема се. 49-то за. 49-то електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 50-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 51. Електронна проверка. 51. Прекратете гласуването. Приема се. С два гласа повече. 52 изменение на Де Йонг. Електронно гласуване. Моля Гласувайте. Отхвърля се. 53-то изменение. Пак на господин Дион. Кой е за? Против. Отхвърля се. 54-то за. Против. Отхвърля се. 55-то за. Против Електронна проверка, 55-то изменение на господин Салвини. Прекратете гласуване. Отхвърля се с два гласа. 56-то изменение на Дионг. Кой е за? Против. Отхвърля се. 58 на Рошфор. За. Против. Приема се. 57 на Енгстръм за, против, приема се. 59-то за, против, приема се. 60-то за, против, приема се. 64-то. Кой е за? Против. Отхвърля се. 61-во. Кой е за? Против. Отхвърля се. 62. Кой е за? Против. Отхвърля се. 63. За. Против. Отхвърля се. 65. За. Против. Приема се. 66. За. Против. Отхвърля се. 67. За против, отхвърля се. 68 за, против, отхвърля се. 69 за, против, отхвърля се. Електронна проверка по 69-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 21 за, 19 против. 70-то изменение на Рошфор. Кой е за? 70-то изменение. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 71 на Дион. Кой е за? Против. Отхвърля се. 72 на Дион. Кой е за? Против. Отхвърля се. 73 Кой е за? Против. Отхвърля се. 74 За. Против. Отхвърля се. 75 за, против, приема се. Седмо изменение за, против, приема се. 76 отпада. 77 кой е за, против, отхвърля се. 78 изменение кой е за, против, приема се. 79 изменение кой е за, против, приема се 80 за, против, първо за, против, приема се 81 за, електронна проверка по 81 изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 22 за, 16 против. 82 изменение. Кой е за? Против. Приема се. 8 изменение. Кой е за? Против. Приема се. 83 за. Против. Приема се. 9 изменение за. Против. Приема се. 84 за. Против. Приема се. 85 за. Против. Приема се. 86 за. Против приема се 87 за, против, приема се 88 за, против, приема се 89 за, против, отхвърля се 91 за, против, отхвърля се Десето изменение за, против, Приема се. 90 отпада. Изменение 92. Кой е за? Против. Отхвърля се. 93. За. Електронна проверка по изменение 93. Моля, гласувайте. Приема се с два гласа повече. 94-то изменение. Моля, гласувайте по 94-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме цялото становище електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 34 за, 5 против, 1 въздържал се. Благодаря много на госпожа Кохова. Един кратък коментар, казва господин Козлик. Имам следното предложение относно гласуването. Днес е, ние трябва да гласуваме и по възлагането на мандат за мотоциклетите. Аз предлагам да не се гласува днес, защото един от е, критериите е да няма съществени разлики между становищата на Европейския парламент и на съвета. А според мен Позициите в момента са много различни. Това е предложението ми. Тоест, вие изпреварите следващата точка. Господин Панцери не е тук. Господин Ван де Камп. Обеден съм, че господин Ван де Камп ви е чул Господин Вандикамп, предлагаме да ви дадем мандат на вас и на екипа за водене на преговорите. Можете ли да повторите вашето предложение и да отговорите на казаното от господин Козлюк? Благодаря, господин председател. Аз съм абсолютно наясно, каква е позицията на парламента, а именно, че е, по възможност трябва да се работи на две четения. Моето предложение обаче, въпреки това е да успеем в едно четене. Става дума за техническо досие и има много технически детайли, които са обект на преговори. Тези детайли са от най-различно естество. За да се ускори процедурата, ние искаме, както господин Панцери при те регламента, да имаме едно четене. По този начин за индустриалния сектор ще се създаде повече яснота, за опазването на околната среда също и в крайна сметка за Европейския съюз и е, световния пазар. Ще имаме просто един по-ясен регламент. Благодаря. Господин Козлучник счита, че не е готово досието. Аз разбирам позицията на колегата, но Европейският парламент поиска да бъде извършено на оценка на въздействието и първо трябва да получим тази оценка, преди да преминем по-нататък. Госпожа Гебхарт има думата. Ще бъда съвсем кратка, защото моите колеги искат да си тръгват, но все пак трябва и да се гласува. Моята политическа група обикновено има доста критично отношение към приключване на дадена тема на първо четене, но тук наистина става дума за технически въпрос и затова моята политическа група каза, че може да предвиди това изключение, да се съгласи с него и изключение да се направи за два доклада доклада на господин Питела и на господин Ванденкап. Мисля, че трябва да гласуваме по това. Благодаря. Господин Вандекамп. Да, господин председател, гледам още веднъж е, към колегите. Тази оценка на въздействието и резултатите от нея са част от е, преговорите. Не трябва да има недоразумения няма да се прави проварка на оценка на въздействието и след това резултатите да не се вземат предвид. Аз вие казвате, че оценката на въздействието ще бъде отчетена от преговорният екип. госпожа Рюле, аз смятам, че имаме добри аргументи с Impact Assessment и можем да убедим съвета. Проблемът обаче винаги възниква с редовното първо четене. Там нямаме възможност да дискутираме с съвета и естествено ние можем да проверим, можем да направим едно четене, така както смятахме при Late Payment в определена времева рамка да се движим и да кажем, че в рамките на тази времева рамка трябва трябва да се постигне компромис. И ако не се постигне компромис, тогава вече ще минем нормално към пленарно заседание. Right. No. Има ли други желащи да се изкажат? Господин Панцери не е тук. Дали вие предлагате а, това, което предложихте от името на господин Панцери? Госпожа Гебхарт. Ще гласуваме по електронен път по двете предложения. Трябват ни 21 гласа. Ще ги гласуваме по-отделно, защото може и резултатите да са различни. Първо гласуваме дали да започнем преговори за а, мотоциклетите. Прекратете гласуването. Am I allowed to vote on this? No. Oh. Okay. The vote's closed. Прекратете гласуването. 19 за, 3 против, т.е. днес не получавате мандата. Може би след проучването на въздействието. Сега за мандата за тракторите. Моля, гласувайте. The vote is open on tractors. Гласувайте по мандата за тракторите. The vote is... Anybody else? Vote's closed. Прекратете гласуването. 23 за. Така че господин Панцери получава мандат за водене на преговори за тракторите. For... Благодаря ви много. Сега. Нека да преминем по-нататък. Господин Билан, господин Рошфор, тъй като гласуването по становището на госпожа Корола беше по-дълго от очакването, разполагаме с по-малко време. Тук е комисията, за да направи представение на оценката на въздействието. За това искам да запитаме двамата докладчици. Господин Билан, Очевидно е, че няма да имаме възможност да проведем пълноценна дискусия по двете точки, като се има предвид, че имаме представител на комисията за представяне на оценката на въздействието. Искате ли да започнем разговори по вашия доклад? След това ще проведем допълнителни разисквания с вас и докладчиците в сянка в друго заседание. Така ще не остане и половин час а, за представенето а, на господин Рошпорт а, за програмата за потребителите, която се предлага от комисията. Надявам се това да е удовлетворително, макар че действително не е най-доброто. Това означава ли, че трябва да отложим и крайния срок за представяне на изменения? Пита господин Билан. Защото сега беше фиксиран за 28 февруари. Uh, I think, I think you... Трябва да обсъдите този въпрос. Доколкото виждам, и без друго тук не присъстват повечето докладчиците в Сянка. Краца Билт не е тук, Шал де Мозе не е тук, господин Лухегард не е тук, госпожа Руля е тук, господин Трандафилидес не е тук, господин Салвини не е тук. Тъй като докладчите в сянка не са тук, за да обсъдим този въпрос, трябва да осигурим достатъчно присъствие в най-скоро време и тогава да обсъдим графика. Ако докладчите в сянка са съгласни, да обсъдите измененията, да излезете с доклад, това би било добре. Господин Билан, може би тогава да отложим цялата дискусия. Добре. Съжалявам, че трябва да отложим тази дискусия. Искам да помоля координаторите в най-скоро време да се осигури присъствието на всички докладчици в сянка. Знае, че не е толкова лесно това да стане за заседание, което се провежда в понеделник. Нека да представите дискусията. Искам също и господин Рошфорд да получи време. Господин Билан, моля да представите предложението, за да поставим началото на дискусията. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Става дума за обмен на информация при признаването на професионална квалификация и това се отнася до директивата за услугите. Комисията препоръчва в случая някои неща, препоръчват се също и е, определени инструменти в тази насока отправен характер. Естествено, е, ние срещаме някои трудности. Става дума за това, че е, административните структури на държавите членки могат да работят по-ефективно помежду си и да бъдат обменени данни на различни езици. Аз е, в моя доклад вземам отношение към една от най-важните точки. Първо, става дума за обикновена законодателна процедура, става дума за разпоредби, които да регулират системата, така че в крайна сметка да получим добър инструмент. Смятам, че възможно разширяване на ИМИ върху други сфери на правото трябва да бъде предмет на регламент. Това желая да подчертая. И а, е, тук е, ще има връзка с е, делегираните правни актове в приложение 2. Също така ще бъдат включени и други сфери на политиката в бъдеще, което ще а, доведе до нови изменения в функционирането на системата и за това трябва да бъде взето предвид в законодателната процедура. Втората част или по-скоро вторият въпрос а, приемането на данни, член 13 блокирането на данни е, в сила ще бъде 18 месеца предвид е, административното сътрудничество. Става дума за лични данни, регистрирани в рамките на ИЕМИ. Става дума за дълъг период, не 6 месеца, в е, който срок да се съхранява данните. В моят проекто доклад предлагам да се запазят действащите правила в тази сфера имам предвид при е, блокирането на данните. След това вътрешни въпроси. Ние се занимаваме с административната структура на държавите членки и функционирането на системата, като си задаваме въпроса дали външни лица трябва да имат достъп до системата. Също така се задаваме въпроса дали да бъдат внесени изменения в тази насока и е, трябва да помислим добре какви ще бъдат въздействията от всичко това върху защитата на данните.

Господин председател, знаем, че ще трябва да се обменят мнения с комисията, с датското председателство. Има още две срещи на докладчиците и разбира се, ще бъдат организирани и други срещи. Благодаря за плодотворното сътрудничество, обмена на мнения с докладчиците в Сянка и проявявам готовност да променя текста, да взема предвид измененията, за да постигнем компромис, защото става дума за доброто функциониране на системата и ами, е, Това е добро не само за вътрешния пазар, но и за потребителите. Благодаря. Okay. Well, thank you very much. Uh, Благодаря. Господин Шваб, господин Жарулей и благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Бил. Нашата докладчик в сянка, госпожа Кораца Бил, не може да бъде днес тук и затова тя ме помоли да изкаже мнение по проекто доклада на господин Билан. Първо, предложенията на господин Билан, текст като че ли отслабват текста, вместо да го укрепят. И ние смятаме, че сътрудничеството в сферата на трансграничната мобилност на работници и упражняването на свободни професии в е, Европа трябва да се укрепи. Но това не може да функционира, ако системите, които са необходими в Европа, не отчитат административната гъвкавост и яснота. Така че, в крайна сметка, тези системи да могат могат да функционират и да се избягват недоразуменията и погрешната информация. По тази причина ние не искаме да приемем предложението на господин Билан, това да се прави само на база обмен на информация. Искаме да се наложи първоначалния принцип на административно сътрудничество на английски административ cooperation. Второ, ние разбираме защо господин Билан вероятно иска да изключи от приложното поле външни лица, external actors, защото тези системи генерират лични данни и също така служат за съхраняването на такива данни, поради което от гледна точка на защита на данните те трябва да бъдат много рестриктивни. Но а, подобни системи а, функционират не само по начин, че националната администрация действа скрито. Отделният а, декларатор а, или е, подателна молба или заявление ще трябва да може да въвежда съответно данни в системата. Що се отнася до делегираните правни актове, тук се очертава консенсус, който в е, комисията ние не желаем и смятаме, е, да запазим това поведение. Въпросът, е, който възниква е от е, кой момент данните могат да бъдат заличени. До сега това ставаше след 6 месеца. Комисията иска да удължи този срок, но ние смятаме, че това е критично. Въпреки всичко, мислим, че може да се стигне до добро решение. Защитата на данните трябва да играе много важна роля тук доверието е, и въобще поверителността на информацията е изключително важна за нас, защото, както казах, някои определени медицински документи или друг вид документи, които се съхраняват в системата, се предават трансгранично и за това е важно да се гарантира поверителност. От друга страна, трябва да се гарантира системата да функционира в определени срокове. Например, ако искаме признаване на процеси, ще трябва да може в крайна сметка това да се прави с тази система. Заради това трябва Европейската комисия да осъзнае ролята си при надзора върху потоците на такива данни, като обаче накрая се гарантира участието участниците в процедурата да могат да имат право на съдействие и да получат ясни възможности. И освен това госпожа Кораца Билт ми е написала, че е, трябва непременно да се симулира стрес-тест на тази система, за да можем да бъдем сигурни, че когато влезе в сила директивата за признаване на професионалното образование, ще може да действа и системата. Благодаря. Thank you very much. Uh, Mrs. Е, Госпожа Гепхарт, е, благодаря. Аз е, също трябва да извиня от част докладчика в сянка. Тя, за съжаление, също не може да дойде. От нейно име искам да кажа, че тя приветства факта, че има такова предложение на Европейската комисия, защото то внася правна сигурност и създава правно основание, с което може да се работи ефективно. И за това ние само можем да поздравим този регламент. Освен това трябва да се гарантира създаването на система, която да а, включва възможно най-много области и за това аз казвам а, и на господин Билан, че след като погледнах измененията, не непременно смятам за правилно толкова силно да се ограничава приложното поле. Но а, ние ще трябва по-точно да се спрем на този въпрос. Много важен въпрос е този за защита на личните данни, също и от аспекта на осигуряване на достъп на външни лица. Тук трябва да има по-точна уредба на кои точно лица трябва да се осигурява достъп отвън. Ние не споделяме искането на господин Билан това да се залечи изцяло, защото органи като Солвит и други трябва да имат е, изцяло право на достъп. Така че ние би трябвало да дискутираме още веднъж по този въпрос, но особено важна роля играе тук защитата на личните данни. И то не е само съхраняването на данни, кой има достъп до тях и така нататък, а колко време ще бъдат съхранявани тези данни в системата. Тук е, ние ще трябва да проведем още една дискусия. Като цяло се радваме, че можем да работим по тази тема и тази процедура, за която говорим от толкова много години, най-накрая вече да получи правно основание. Наистина това е нещо много добро. Благодаря ви. Е, Госпожа Парванова. И аз искам да се извиня от името на господин Локегард, който не може да е тук, но ме помоли да представя неговото мнение. Първо той иска да поздрави господин Билан за работата му по регламента. Задачата съвсем не е лека и смята, че докладчикът е свършил добра работа, но господин Локегард има някои коментари. Първо, той смята, че господин Билан иска да промени регламента и тя да, ста, да, бъде, нас, да бъде насочен към а, обмен на информация. Това е сериозна промяна, тъй като става дума за информационна система за вътрешния пазар. Освен това, Ограничаването на обхвата ще затрудни прилагането за по-сложни дейности, като СОВИТ или примерно по признаване на професионална квалификация, което е много важна част от практическото функциониране на информационната система. Той не подкрепя тази промяна. Освен това, докладчикът променя метод за промени свързани с, обхващ, с включване на анекс 1 в обхвата. Докладчикът предлага това да стане чрез процедурата съвместно взимане на решения, а не чрез актове за делегация, както предлага комисията. Господин Локигард иска да разгледа допълнително последици от това променение. Освен това, докладчикът иска да промени сроковете за заличаване на данни и предлага това да стане чрез член 31. Господин Локегар смята, че това няма да бъде особено гъвкав подход, тъй като Информацията трябва да се задържи в системата по-дълго. Господин Локегард смята, че трябва да се обмислят сроковете за заличаване, да не се предприема еднотипен подход, що се отнася до възможността и за заличаване на неправилна информация. Господин Локегард предлага затягане предложените срокове. накрая господин Локегард смята, докладчикът смята, че информационната система трябва да бъде затворена за външни лица. Според господин Локегард това ще ограничи гъвкавостта на, на Солвит и всички останали, които прилагат системата, но господин Локегард смята, че трябва да се направи така, че външните фактори не бива да имат достъп до информация за други фирми или лица, съдържащи се в системата. Госпожа Рюле. Аз имам предимството, че присъствам и не трябва да чета, поради което ще бъда по-кратка. Така че е, съм в най-добра позиция. Аз е, се присъединявам към повечето от нещата, казани от преждеговорившите. Благодаря изрично на докладчика, че посочи критичните моменти, така че да можем критично да се отнесем към предложението на комисията и темата за външните е, действащи лица или външните е, заинтересовани страни също да бъде засегната. Колкото повече е, се отваря тази система, толкова по-трудно ще се гарантира защита на личните данни. Според мен по тази причина е добре, че господин Билан се спря точно на тази тема, но не е възможно да се работи без диференцирани решения. По същия начин аз гледам нещата и с заличаването на данните трябва да се има предвид за каква цел са предназначени тези данни. Благодаря ви. Well, благодаря на всички. Грабен Грабене, тук не можем да ви дадем кой знае колко време. Бихте ли само се представили и ограничили до няколко коментара и след това докладчика да се свържа с вас по-късното? Но ще ви трябва да дадем възможността да отговорите накратко. Благодаря, господин председател. Ще бъда пределно кратка. Разбира се, ние много се радваме от общата подкрепа в доклада на господин Бяван, както и докладчиците в Сянка. Онова, което ни притеснява в комисията, всъщност вече беше повдигнато и от изказалите се. Ние много държим да се запази обхвата на този регламент, така че да включва административното сътрудничество, не само информационния обмен. Що се отнася до външните фактори, те трябва да бъдат запазени. Това е особено важно за Солвит, където онлайн формулярите за оплаквания са много важни за гражданите и фирмите. Също така искаме външни частта за външните фактори трябва да бъде отделена. Що се отнася до механизма за продължаване, ние ще продължим да подкрепме предложението за актовете за делегация, но нас ни притеснява а, това, че няма а, възможност а, за пилотни дейности. Смятаме, че е важно да се, да се изпробват нещата по периода за запазване има недоразумение. Комисията казва, че личните данни се запазват за не повече от 18 месеца. В някои случаи може да бъде залечено и преди това и днес. За Alert on Services ние пазим данни за 0 месеца, така че ние смятаме да предложим да се спазват периодите необходими за съответния документ оборот. за Солвит. Периода е 3 месеца, така че 18 месеца е намален и това е необходимо твърде често. Унези, чието проблеми се решават от Солвит, се връщат, се, се свързват отново с нас и казват, че решението не е изпълнено. Ето защо е необходимо да можем да се върнем на информацията на по-късна дата. В противен случай трябва да кажем на жалбоподателите, че всички данни и информация са били залечени. Това е което искам да кажа. С готовност ще работим с докладчика и докладчицата в сянка по този въпрос. Господин Билан, искате ли да обобщите? Благодаря. Благодаря за казаното в рамките на дебата. Ние ще запазим сроковете за бъдещата работа и се надявам ще получим и по-нататъчни пояснения от комисията през това време. Видях, че има някои разлики в позицията на политическите групи и аз искам да получа информация от комисията за оценка на въздействието. Помолих комисията наистина да регулира статуквото. Бих се върнал обратно към настоящото положение във връзка с защита на данните, срока, който действа в момента и е, искам да благодаря също най-сърдечно на госпожа Рюле за направеното изказване. Също така благодаря на Европейският орган за защита на личните данни и неговото становище. Благодаря за всички е, изказвания в рамките на дебата и ние ще можем да водим този дебат и на други заседания на комисията. Благодаря. Okay, well, I think we'll see what... Ще видим какво можем да предвидим, но междувременно времено би било добре представители на комисията да присъства на заседанията, които ще провежда с докладчиците в сянка, за да се достигне до решение, което е удовлетворително за всички. Ако искате допълнителен публичен дебат, ще организираме такъв. Благодаря ви много, благодаря и на Европейската комисия. Сега преминаваме към последната точка, а именно поставянето на начало на нова процедура за проце... програмата потребители за 2014-2020 година. Господин Рошфор е тук. Госпожа господин Майнер ще ни я представи. След това ще направим някои първоначални бележки. Ако считате, че трябва да има възможност за допълнителни въпроси и дискусии, ще видим какъв да бъде графика дали госпожа Майнер да направи презентацията или искате първо вие да въведете програмата. Euh, Господин председател, ще ми трябва половин час по този въпрос, ако считате, че комисията може бързо да се изкаже, иначе да изслушаме комисията а на следващото заседание на нашата комисия да проведем истински разисквания. Но не бихме искали а, така рязко да съкръщаваме времето за тази точка. Председателят Дани вече обсъдихме въпроса с преводачите, че ще можем да удължим с не повече от 25 минути заседанието. Така, първо ще изслушаме представенето, направено от госпожа Майнер. Обеден съм, че това ще бъде добро представени, както винаги. Кой ще представи предложението? Господин Тарабела. След това. Госпожа Майнер. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратка. Първо няколко встъпителни думи. Днес ви представям програмата потребители за периода 2014-2020 година. Тя е в продължение на сегашната програма, която приключва през 2013 година. И тя ще бъде в основата на програмата за потребителите, която ще бъде публикувана от комисията и ще проведем изслушване по нея в четвъртък. Последователността не е съвършена. Ние направихме предложение за програмата преди да е готова а, програмата за следващия финансов период. Искаме програмата да а, бъде отчетена. Предложението е под формата на регламент. Сегашната програма е под формата на решение. Искам да уверя комисията, че това е по-различно и се предлага по две причини. Първо, защото съгласно сегашната правна рамка, ако предоставяме преки ползи за различните организации, тогава предложението трябва да бъде под форма на регламент и да е в съответствие с всички останали програми по многогодишната финансова рамка. Целта на тази програма е политиката за потребителите и разходите по нея да бъдат приведени в съответствие с стратегия 2020. Програмата се базира на приноса на различни източници, базира се на средносрочния преглед на сегашната програма за потребителите, както и върху оценка на въздействието, която ви е предоставена. Обсъдихме въпроса с всички заинтересовани страни, с членовете на мрежата на центровете за потребителите, с потребителски организации, които са представени в консултативната група за потребителите. Отчетохме редица доклади, изготвени от Европейския парламент, от вашия доклад на Шалдемозе, на Хед, както и на редица други депутати. Политиката за потребителите е сравнително нова за комисията. Ние се опитахме да отговорим на новите предизвикателства но вие ще установите, че има голяма степен на приемственост между сегашната програма и предлаганата бъдеща програма. Това, което се опитахме да направим в светлината на направената оценка, е да оптимизираме разходите и да ги фокусираме върху предизвикателствата, пред които ще е изправена политиката за потребителите през едните години. Що се отнася до общия бюджет, става дума за 197 милиона евро за период от 7 години, от 2014 до 2020 година, което е 72 милиона по цени 2011. Има съвсем малко увеличаване в сравнение с разходите по настоящата програма. Включени са и административните разходи. Например, тези, които са необходими в подкрепа на изпълнителната агенция, която администрира голяма част от бюджета. Това е сравнително малка програма от гледна точка на бюджета – но трябва да отбележим, че комисията реши в своето предложение да запази сегашното равнище на разходи, въпреки финансовите ограничения, пред които са изправени всички институции. Тъй като програмата е много малка, тя е капка в морето, затова искахме да се фокусираме върху тези области, в които Съюза може да допринесе допълнителна полза. добавяме стойност по два начина. Първо, трябва да направим нещо при съществуващото законодателство, програмата за потребителите е, е, включва разходи за РАПЕКС, Е, това е системата за бързо оповестяване, в случай, че има опасни потребителски продукти. Освен това, Разходите ще отидат и за общоевропейски мерки, за трансгранични мерки. Потребителските центрове ще бъдат подкрепени. Те предлагат консултации на потребителите, които извършват трансгранично ни покупки. Подкрепяме също и организациите за потребителите на европейско ниво. На трето място ние добавяме стойност и като даваме възможност за провеждане на национални програми и инициативи, те да бъдат по-ефикасни, да има обмен на информация, да се позволи националните администрации да правят повече неща с по-малко средства. Виждате, че има четири основни цели – и как се предлага да се разпределят средствата между тях. Безопасност 22% от бюджета, информация и образование, което включва подкрепа за потребителските организации 37%, права и правна защита 10% и правоприлагане на правата на потребителите 31%. Някои от средствата ще бъдат изразходвани на базата на провеждане на търгове но другата ще бъде на базата на предложения от европейските потребителски центрове и други организации. Какви са новите неща в сравнение с сегашната програма? Сегашната програма залага повече на прилага, правоприлагането. Много важно е правилата, които са заложени в директивите за потребителите, да бъдат правилно прилагане на практика както по отношение на безопасността и по отношение на правата на потребителите чрез мрежата за защита на потребителите. Прилагаме на второ място да се увеличи максималния лимит на съфинансиране от сегашните 50% на 70% в бъдеще. Временно имахме 70% таван след последното разширяване и считаме, че това беше необходима мярка за доброто изразходване на разходите. По правната защита ние ще заделим средства за създаване на онлайн платформа за разрешаване на спорове. Освен това, променяме подхода си към обучението Направихме извод на базата на проучване, че повечето от средствата, които използваме, са по-скоро инструменти, които са подходящи за минали, отколкото за сегашния 21 век. Искаме да имаме един по-интерактивен портал, където да се обменят най-добрите практики с учители и други кадри, заети в сферата на образованието. Обитах се да бъда максимално кратка. Председателя, благодаря. Сега нека да започнем дискусията. Не разполагаме с много време, затова давам думата първо на докладчика. Господин Босотил не ето, господин Шваб ще коментира също, както и други господа Жаруле господин Тарабела, който също даде знал, господин Рашфо. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам също да бъда кратък. Най-напред читам, че трябва да приветстваме две неща. Първо, че в сравнение с а, това, което поиска нашата комисия преди няколко години, този път имаме конкретна програма за потребителите, и е различна от програмата за здравеопазване. Двете програми са смесени. Бюджетът е малък, но той се запазва и аз се радвам, че е запазен, защото поне не е намален. Госпожа Миноро обясни парадоксът, че потребителската дневен ред ще следва потребителската програма, Радваме се, че Consumer Agenda ще има по-широко поле на действие и ще може да се прилага и от други генерални дирекции в комисията. Въпреки това, това противоречи на нормалната практика. Надяваме се да няма сериозни последици, въпреки че нещата не са идеални. Нещо от по-общ порядък. Аз приветствам факта, че бюджетът е запазен, но въпреки това искаме да поставим потребителите в центъра на вътрешния пазар, но същевременно потребителите трябва да бъдат в основата на всичко. Въпреки, че това е малко с 27 милиона годишно, Това означава 5 цента за потребител. Тези 5%, т.е. не става дума за разхищаване на средства. Те трябва да бъдат ефикасно изразходвани. Трябва да отбележим този факт. Съжалявам също, че добре е да се запази съществуващия бюджет, който без друго е малък, но дали комисията е достатъчно отворена към новите предизвикателства. Да продължим програмата е нещо добро, но знаем, че сме в криза, все повече потребители са засегнати. Генерална дирекция вътрешен пазар също ще бъде включена. Има застаряване на населението, глобализацията също е свързана с потреблението. Затова ни трябват нови ориентации на програмата и искам да обърна внимание на комисията по този въпрос. Сега няколко бързи бележки за целите. На последния слайд бяха представени целите, тъй като именно тези цели са важни. По първа цел, както и госпожа Минор, аз приветствам факта, че в РАПЕКС се предвижда подобрение с бюджет, който ще позволи подобряване на координацията на системата РАПЕКС. Очевидно това е свързано с глобализацията, с отварянето на Рапех за всички страни към света. Това е нещо добро, не бива да забравяме за отварянето и към Китай. Има доста а, нотификации, а, свързани с опасни продукти, които идват от а, Китай, а, над 58%. Що се отнася до информацията, до обучението, важно е да се подкрупи. а, индекса на потребителите, да се подкрепят е, потребителските организации, тези на европейско ниво. Искам също да почетая също, е, че в пакета за стандартизацията също са предвидени някои е, мерки. Националните потребителски организации е, трябва да могат да участват също в е, е, програми за подобряване на информираността. Но ситуацията в различните държави членки е много различна. Много се говори за младежите. Има обаче и такова нещо, като обучение при целия живот. Интересувани факта, че трябва да се осигури прозрачност на пазарите, трябва да се подкрепят още повече с поставките, да има информация, която е да е на разположение на потребителите на вебсайт. Аз вече съм заявявал, че предприятията ще спечелят от програми за подобряване на информираността им относно правата на потребителите. тъй като потреблението е нещо сложно, то е сложно и за потребителите, и за предприятията. Третата цел се отнася до правото на правна защита. Аз приветствам а, това, което е предвидено в тази сфера. Нищо не е казано за альтернативното разрешаване на спорови, нищо не е казано за колективната защита и по четвъртата цел, която се отнася до спазването на законодателството, считам, че е много добре да има възможност за съфинансиране на европейските центури, центрове за потребителите и съфинансирането да премине от 50 на 70%. Искам да подчертая пред комисията, че това е добре. Бихме искали условията да са такива, че да се увеличи съфинансирането но това трябва да доведе и до по-голяма видимост на потребителските центри, защото едва 15% от европейските граждани знаят за съществуването на тези центрове, затова трябва да се постигне напредък. Това са някои от моите бележки като докладче, господин председател. Нямах възможност, поради липса на време, да кажа всичко, но се надявам, че това ще стане в бъдещите разговори с нашите колеги. Не оставихте кой знае колко време за колегите си. Няма да имаме много време и госпожа Майнер да отговори. Госпожа Перес е следващата. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратка. Искам да благодаря на комисията за чудесното представяне на новата програма. Това е много важно, ако искаме на вътрешния пазар, вътрешния пазар да се характеризира с безопасност, динамика и конкурентоспособност. Ако искаме потреблението да бъде двигател на растежа, трябва да се погрижим потребителите да имат доверие в пазара, то това се постига чрез информация. Особено когато се осъществяват продажби онлайн и в различни страни. Трябва да има баланс между защитата на потребителите и конкурентоспособността на фирмите. Изграждането на вътрешния пазар върви по-бързо защита на потребителите. Радвам се, че комисията засилва ролята на потребителските организации, които играят важна и необходима роля, като информират гражданите и създават платформа за обмен на положителен опит в е, информирането на потребителите. Трето място искам да наблегна върху един въпрос, който според мен отсъства от това, което беше казано. Конкретна категория уязвими потребители. Приветствам амбициозния подход на комисията, но регламента не казва, че програмата трябва да отчита на повишаващия се брой уязвими потребители с специфични потребности. Също така трябва да се насърчи социалната им интеграция, за да бъдат важни фактори на пазара, така че Нека да бъдат предприяти дей, действия спрямо тях, тъй като не се, няма достатъчен акцент върху защитата на уязвими потребители. Много често потребителите не могат да разберат информацията, която получават и не разбират системата за подаване на оплаквания и получаване на компенсации. Накрая Жалко е, че комисията поставя акцента върху лицата в третата възраст като единствени представители на уязвимите потребители. Господин Тарабела има думата. Благодаря малко да, ограничи да ходи ентусиазма. Програмата за потребителите е плаха и липсва и не притежава амбиция. Мисля, че е добре това, че се поставя акцент върху Рапекса, но нека да се работи повече. Ще кажа пет, ще направя пет коментара. Хубаво е, че се поставя потребителят в центъра, но не се предлагат никакви конкретни мерки. Дижи Санко не отговаря за колективните искове. Второ, информирането на потребителите. Това е важен приоритет, но с какви средства сегашния бюджет се използва за проучване на пазара, за да ни каже, че има за да ни кажат неща, които може би не са толкова важни. Бюджетът за тези цифри, както и за индекса, са напълно излишни за потребителите и са в ущърп на това, от което имаме нужда, именно организации на потребителите. Тези организации обаче няма достатъчна видимост. Много се радвам, че е предвидено съфинансиране от 75%. Четвърто, информирането на потребителите изразходвани са 9 милиона евро за програма за информиране на потребителите. Признава се, отчита се вече, че тази програма е а, провал. По-добре е да се провежда просвета на място, отколкото програми по интернет, които никой не гледа. И накрая комисията смята, че това е принос към стратегията 2020. Аз обаче не виждам по какъв начин ще се подобри положението на уязвимите групи, като например застаряващите. В резюме смятам, че липсва амбиция, програмата не е адаптирана към основните цели и средствата трябва да се ресурсите трябва да се разпределят по различен начин, за да има полза от нас. Робер Рошфор и говори за 50 центима за гражданин. Всъщност това става дума за 0,002% от европейския бюджет. Остават ни само два Останат само две минути. Андрея Шваб има думата. Господин председател, знаете, че винаги съм кратък. Първо, естествено, при всяка от тези програми, които винаги се обсъждат преди плановете за действие, трябва да си зададем въпроса дали не е по-добре да направим нещо повече. И е, могат да се направят още много неща, но естествено ние живеем в времена, в които бюджетът е много ограничен и смятам, че предложението на комисията е много разумно да се работи в такива мащаби. Второ, има неща, които ни свързват, по-силна роля да се предостави на Европейската защита на потребителите, до 70% съфинансиране, това също е добро. Това не е проблем за новите държави членки, има много стари държави членки, които имат нужда от помощ, защото в крайна сметка държавите се питат е, защо трябва да се съфинансира информация за потребителите в цяла Европа? Не е ли това европейска задача? Така че смятам, че предложението да се съфинансира до 70% е добре. И още един детайл, обсъди го с комисията. Колегата Бусотил се радва и той на това обсъждане, но за съжаление не е тук. Колегата Тарабела всъщност представи нещата така, както аз ги обсъдих. Благодаря. Трябва да, да закрия заседанието и благодаря на преводачите за това, че останаха още малко. Господин Рошфорд, имате ли някакъв окончателен коментар? Мисля, че графикът е достатъчно щедър. Благодаря на колегите, които останаха и участваха. Ще работим до 8 май. Срокът за внасяне на изменение 14 май. Обсъждането на измененията на 29 и 30 май. И измене, компромисните изменения на 19 юни ще гласуваме в нашата комисия на 20 юни. Искам да ви коригирам. Мисля, че говорите за срок за внасяне на изменения. Срокът за представяне на доклада до май месец е твърде дълъг. О, извинявайте, срокът е 30 май. Аз гледах друг график. И така. И, и ще огледаме в бъдеще програмата за... и ще поканим госпожа Майнер. Иначе съм сигурен, че тя може да се срещне с вас, докато в сянка. И така, 30 марта е срока за вашия доклад. Благодаря на всички. Закривам заседанието. Благодаря на докладчиците. Благодаря на всички, които все още гледат по интернет. Следващото заседание е на 28 и 29 февруари. Там ще имаме 4 заседания. Благодаря ви за това, че бяхте тук.